Hello, good afternoon. Welcome to the Petty Committee. Добър ден, добре дошли. Ще говоря на испански. Започваме с първа точка. Одобряване на дневния ред. Ако няма възражение, ще сметнем, че сме одобрили проект от дневния ред. Сега втора точка. Ако... А, точка второ, одобряване на протоколите от заседанието. Няма такива. Трета точка. Съобщение на председател. Искам да информирам членовете за същото. Що се отнася до точките Б от заседанието на 2-3 октомври,

709 до 2013 1264, 2013 1481, 2013 ще бъдат отворени и също така 384 и 456, 82, 2017 2009 година ще бъде поискана по тях допълнителна информация от комисията и от испанските компетентни органи. Също така ще бъде помолена комисия да даде допълнителна информация по петициите 1490 и 144. Също така по петициите 291, 837, 838, 943 те ще бъдат оставени отворени, ще бъдат включени в дневния ред на някои от бъдещите заседания. Петиция 631 ще бъде изпратена за информация на делегация на Европейския парламент – за отношения с Швейцария, Норвегия, и Исландия, затворена петиции 930-67 означават, че два месеца ще бъдат дадени на вносителите, за да реагират на отговор на комисията. Петиция 2533 поне ще се разгледа допълнителната информация, изпратена в носителя и сега Четвърта точка, това е петиция 0759-2015 година, внесен от Хосе Рамон Гилбенто с испанско гражданство от името на Федерацията на работническите комисии относно работното време на магазините. Носителят не е тук, затова давам думата на представителката на комисията. Заповядайте. представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция се отнася до работното време в сектора на търговия на древно в Испания. През 2016 година комисията помоли Еврофаун да се предостави информация по този въпрос. И бяха изпратени два документа на парламентарната комисия по петициите. В тях се обяснява ситуацията – наистина има европейско законодателство, което урежда работното време. Това е директивата 2003 наклона черта 88 за работното време. Тя обхваща всички сектори, включително и сектора на търговията на дребно и основно чрез колективно трудово договаряне се урежда въпроса за работното време. Директивата предвижда минимално 11 часа дневен е, почивка на ден и също така Средното работно време гласи директивата за всеки 7-дневен период, включително извънредно положения труд, не трябва да превишава 48 часа. В Испания законодателството установява максимум 40 часа на седмица. В първоначалния вариант на директивата се предвиждаше, че трябва да има седмична почивка в седмица, но Европейския съд получи обжалване на това и беше отхвърлено това предложение, защото беше решено, че трябва да има работникът право на седмична почивка във всеки един ден от седмица. Така че тази разпоредба беше отменена. При положение, че има период на почивка в рамките на 7 дни. Тази директива задава минимални стандарти, както вече казах, държавите членки могат да въведат по високи стандарти и да гарантират също така това, че тези стандарти отговарят на конкретните потребности на определения сектор. В Испания работното време в сектора на търговия на древно основно се урежда чрез колективно трудово договаряне. Също така Еврофаунд предоставя информация за работното време в Испания в сектора на търговията на дребно в сравнение с други сектори в Европа. В е, Европейския съюз със средния показател за този сектор е 33,2 от е, часа и в Испания е малко над 34 часа този показател. Благодаря ви, казва председателката. Сега е господин Ариес от НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, което току-що чухме. Мисля си, че това е нещо, което знаехме. Знаем, че има законодателство и съдебна практика, която потвърждава действащото законодателство. И целта е да се запази конкурентоспособността, включително от гледна точка на работното време. Мадридската община е единствената, която е либерализирала работното време на сектора на търговият на дребно за периода на разпродажбите. Беше направена равносметка сравнително скоро и като резултата беше установено, че това удължено работно време носи значителни приходи в бюджета и улеснява достъпа на гражданите до търговските обекти. Също така Създадени са много допълнителни работни места благодарение на това работно време. Така че, накратко ще кажа, че за мен е любопитно, че вносителят загатва, че този закон цели да превърне в роби работниците в Испания. За мен това е лишено от смисъл. Испания е държава членка на Европейския съюз и има закони, които съществуват. Всички можем да се запознаем с тях и току-що чухме от комисията пояснения във връзка с това законодателство и с ситуацията в Испания. Тези закони са балансирани и гарантират правата на работниците на национално ниво – включително и в сектора на търговията на дребно. Предвид съдебната практика в Европейския съюз и в Испания, която потвърждава това, че разпоредбите на закона са абсолютно валидни. Предлагам да затворим тази петиция. И всъщност не виждам защо трябва изобщо да разглеждаме подобен въпрос. Благодаря, благодаря. Тъй като няма други желаещи от други политически групи да се изкажат, тъй като изслушахме члена на нашата парламентарна комисия и също така представител на Европейската комисия за закриваме тази тази петиция и изпращаме на вносителя информация за директивата за баланса между професионалния и личния живот. Така че вносителя да има повече информация за дейността, извършена от парламента, от Европейската комисия за постигане на баланс между личния и професионалния живот, нещо, което беше цел на това обращения. Преминаваме към пета точка. Това е петиция 364 от 2018 година, внесена от лице с италианско гражданство относно бившите служители на сицилианските програми за професионално обучение, оставени без работа. Мисля, че вносителката присъства тук. За това. даваме на вносителката 5 минути, за да представи своята петиция. След това ще дадем думата на Европейската комисия, на членовете на групата и след това ще има думата отново вносителката. Заповядайте за 5 минути, имате думата. Обръщам се към носителката на петицията. Buonasera a tutti, eh, io sono un avvocato. Oggi... Добър ден на всички, аз съм адвокат и представлявам 1365 работници от е, сферата на образованието в Сицилия, професионалното обучение. Тези работници се жалят от е, поведение на Европейския съюз прямо този регион, който, което те не приемат Сицилия, това не е нещо ново, обаче това всъщност е нарушение на правата на заетите. Става дума за несъразмерен начин на действие без морални и правни основания. Регионът Сицилия получи средства от европейските структурни фондове, е, които използва за други цели. Това е поведение, което не съответства на изискванията на Европейския съюз и за това много заети загубиха работните си места. Това не е нов начин на поведение от страна на региона Сицилия. Просто средствата са използвани не целево беше създаден гаранционен фонд за да бъдат обещетени засегнатите работници. Става дума за нарушение на член 80 на една директива, директива 1380 от 2006 година. Това е директива, която предвижда целева обвързаност на средствата, обаче тези средства не са изразходвани целево за финансиране на персонала в професионалното обучение, което означава, че регионът Сицилия е използва тези средства за други цели. Това е нарушение на член първи от договора за Европейския съюз и също така нарушение на основните права на работниците. Регионът Сицилия още не е осъзнал, че е част от територията на Европейския съюз. Тук е, става дума за голяма отговорност от страна на Сицилия срещу засегнатите лица. Мотивите на Сицилия – за използване на тези средства, предвидени за работници за собствени цели, всъщност това всичко е нарушение срещу гражданската отговорност. Европейския парламент трябва да осъди поведението на този регион и да вземе решение защо ние като европейски граждани в Сицилия продължаваме да страдаме от такива начини на действие на тези лица с които те нарушават и европейското право. Това всъщност е релевантен за целия Европейски съюз въпрос, който трябва да намери оценка в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Еджидио Камполи. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи относно контекста на тази петиция на бившите служители на сицилианските програми за професионално обучение. Това е страница 94-99 Държавите членки сами отговарят за организацията на професионалното обучение. От 2000-та година насам бяха внесени и съществени изменения в професионалното обучение възоснова на закона от 1997 е, година, споразумението между градовете и регионите и е, също така декрета на министъра от 2001 година е, тогава беше въведена системата за акредитация на образователните заведения, организации и е, всъщност е, с това се поставят ясни изисквания за акредитацията и избора в рамките на публични конкурси Възоснова на това правно основание определени учебни заведения не могат да гарантират повече същия обхват на заетост. Комисията трябва да проследи правонарушенията, които са посочени от комисията е, вносителите на петицията, тя е направила това и всъщност не е установила нарушения на европейското право при това проучване. Няма нарушения на разпоредби, засягащи работниците, мобилността, защитата на заетостта. Съгласно информацията, която беше предоставена на комисията, беше извършена проверка от националните съдебни инстанции. Искам да се спра сега на точка Б и на точка С от петицията. В точка Б се посочват определени задължения на регионалните органи в рамките на планирането на съответните години и дейността през тези години. И се предвижда компенсация за определени искания, беше извършено и прихващане на определени вземания спрямо определени организации. Съгласно информация на комисията, регионът Сицилия междувременно е извършил изискуемите плащания. В точка С се посочва решението на Европейската комисия. във връзка с внесената жалба пред Европейския съд и едно друго решение на комисията. Твърдят се нередности в тази жалба. Тази жалба беше отхвърлена, поради което ние предполагаме, че петицията няма да бъде приета и по тази причина. Благодаря. Комисията иска ли да вземе отношение? Господин Корал. Bonjour. Bueno, gracias, presidente. Bene, buon pomeriggio ai colleghi qui presenti alla petitioner, l'avvocata Angela Maria Fasano, seduta fra noi per poter udire questa commissione relativamente alla triste. Добър ден! Благодаря на колегите и на адвокатите. Наистина много е тъжно това, което беше установено. Всъщност се окоряват регионите, които поради своето поведение допуснаха съответните лица да загубят работата си и е, също така средствата, които се отпускат от Европейския социален фонд, те са предназначени за е, подобряване на социалните условия в е, съответните региони. И тук трябва да посоча, че е на лице нарушение на правата на съответните работници, хора, които след това не са намерили работа, тъй като не отговарят на различните изисквания. Това беше санкционирано и от съдебните органи. В светлината на случилото се до сега, ние извършихме проверка и анализирахме дали се спазва европейското право. В тази връзка имам два въпроса. Как е възможно регионът Сицилия, който получава европейски средства за насърчаване на заетостта, същевременно да нарушава правилата за контрол върху използването на средствата и по този начин де-факто да причини загуба на работните места на работници, които имат семейства. Това е много лошо административно управление на средствата за професионалното обучение в Сицилия. Тук става ли дума за нарушение на европейското право? препратката към националните компетентни органи означава, че е, тук се бяга от отговорност. Това е нарушение спрямо член 46 от договора за Европейския съюз трябва да бъдат намерени съответни механизми, за да се насърчава заетостта в отделните региони. Това е записано в този член. В частност става дума за това да се помогне на работниците да упражняват своите права член 150 от е, договора за функционирането на Европейския съюз трябва да се прилага цялостно. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Аз също искам да взема накратко думата по тази петиция е, благодарение на Европейския социален фонд и други структурни фондове, много региони получават достъп до шансове, които иначе не биха имали. Това е в полза на гражданите. Там насърчават се проекти, които наистина подобряват е, заетостта в тези региони. Но е, понякога тези средства не се използват е, целево или не се извършва контрол върху целевото им изразходване. При това положение най-често гражданите са тези, които трябва да платят цената. Аз мисля, че Европа трябва да защитава своето доверие, защото доверието в Европа се състои до голяма степен в контрола върху изразходването на средствата и ние трябва да дадем ясен отговор на пострадалите от това поведение на административните органи. Тук става дума за измами, за корупция на политическата класа и всъщност тази заетост трябваше да бъде постоянна и засегнатите лица нямаше да е необходимо да бъдат уволнявани. Регионът е, Сицилия трябваше да им изплати дължимите възнаграждения. Аз мисля, че ние показваме съвсем ясно, че всичко това има европейски елемент и не става дума за отклоняване от европейските норми и принципи, е, а те са нарушени поради отклоняване на тези средства. Органите, компетентните органи в Сицилия трябваше да намерят друго решение, тъй като самите те отговарят за този проблем. Вместо това те се обръщат към европейските органи. С това приключвам. Но Европа не трябва да затръшва вратата под носа на гражданите, а да се слуша в техния глас и да ги закриля. Така че аз поставям изискане тази петиция да остане открита писмото до органите на регионалната власт в Сицилия трябва да дадат възможност най-накрая за решение на този проблем. Благодаря. Има ли други изказвания? Да дадем две минути на вносителката, а преди това координатора на НП Питер Ян. Извинете, госпожо председател, малко късно вземам думата. Естествено, ние знаем, че предвид вносителя на петицията, трябва да останем а, честни и да кажем къде има възможности и къде не. Първо трябва да кажа, че нещата се усложняват. А, Европейския социален фонд, той всъщност прави и предложения към регионите и първата точка е, че регионите могат по различен начин да използват тези предложения или оферти. Това е и целта на регионализацията, тъй като Брюксел не може да определя всичко. И второ, Брюксел трябва да изхожда от факта, че Европейския социален фонд – средствата, които са залегнали в програмата, ще бъдат изразходвани целево. И е, сега, тук искам да засегна аспекта на доброволност, където не съм много сигурен, тъй като тук беше казано нещо за измама или присвояване на средства. И тук трябва да посоча, че е, може би вие сте на правилното място, тъй като нашата комисия е компетентна по това, но тъй като става дума за измама и присвояване и може би корупция, може би тази информация трябва да бъде изпратена на ОЛАФ, за да извършат проверка, тъй като комисията не е, е установила признаци за присвояване. Така че аз, ако съм честен, бих казал, че трябва да оставим петицията отворена и е, Искам да попитам дали има информация, че средствата са използвани по корупционен начин. Сега само за една програма да се концентрираме е недостатъчно. Трябва да се прави разлика между измама и е, недобро, непрофесионално поведение на компетентните органи. Така че, госпожо председател, ако оставим тази петиция отворена, е, добре можем да изпратим становище до компетентните органи, обаче ако вносителите имат е, сигнали за измама и присвояване, тогава е необходима повече информация и е, тогава вече това попада в правомощията на ОЛАФ. Имам предвид тази петиция попада по техни правомощия. Много ви благодаря и сега вече даваме думата на вносителката на петицията е... Благодаря, госпожо председател. Естествено, аз подкрепям това, което беше казано току-що. Ние до сега не сме били в състояние да проверим и да представим всички изискуеми правни документи. Естествено, трябва да видим какво се случва в Италия сега в е, компетентните органи. Има подадени жалби пред тях и националните съдилища вече са сезирани по случая. Що се отнася до процедурата или до делата пред е, съда, със сигурност мога да кажа, че нещата протичат законосъобразно, въпреки че съдилищата вече се произнесоха регионът Сицилия не предприема никакви мерки и всъщност те изобщо не искаха да обърнат внимание на нашето искане, поради което ние се обърнахме към европейските институции, в частност до Европейския парламент, защото не можем да си представим, че на европейско равнище или на територията на Европейския съюз по-точно се извършват действия, които нарушават интересите на европейските граждани. Имаме нарушения срещу член 27, 30 и други членове. Средства са били отклонени, те са били предназначени за работниците, обаче защо всъщност Сицилия това е риторичен въпрос, защо всъщност Сецилия е използвала тези средства за други цели, а не за работниците. Това е морално окоримо, също и неприемливо от правна гледна точка и вследствие на всичко това много семейства вече не получават е, трудови възнаграждения и не могат да живеят достойно на територията на Европейския съюз. Това е моят въпрос към председателката. Дали е, това съответства на е, общностното право, на европейското право. Имам предвид поведението на сицилианските органи. Те са задържали средства за собствени цели или за политически цели те е, просто не са допуснали тези средства да стигнат до европейските граждани. Това не се вписва в правната уредба на Европейския съюз, тъй като става дума за злоупотреба с тези средства. Благодаря. Много ви благодаря. След като изслушахме вносителката, Европейската комисия и членовете на комисията, нашето предложение е тази петиция да остане отворена. Ние ще изпратим писмо на регионалните власти. Ще ги уведомим за петицията и ще поискаме разяснения по защитата на правата на работниците и служителите, които са работили по регионалните обучителни програми като разбира се напомням на вносителката, че на национално ниво също има ресурс, който може да се използва, има начини да се обърне към националните органи, тъй като тук компетентността е национална. Но оставяме петицията отворена и ще изпратим писмо до регионалните органи. Сега преминаваме към шеста точка. Петиция 547-2018, внесена от МЛ с германско гражданство относно проблеми с изпълнението на директивата относно командино командироването, извинете, на работници. Вносителят не е при нас. Следователно ще дадем веднага думата на комисията госпожа Карита Расмус. Много ви благодаря. Както вие вече е, споменахте, ние имаме това оплакване – на вносител, който има малко съоръжение за търговски панаири. Той смята, че има лошо изпълнение на директивата в държавите членки. Дава много конкретен пример и с Дания където според него трябва да се предоставят данните на датски работодател, което е невъзможно ако клиентът е от, не е от същата страна, като предоставящия услуги. Вносителят призовава да се създаде централен европейски регистр, за да отпадне част от товара. Държавите членки в този случай нямат задължение, но имат възможност и им се позволява да поискат информация от съответните компетентни органи. Директивата не предвижда комисията да създаде европейски регистр на командированите работници. Но вие знаете, че по-рано тази година беше организирано създаването на Европейския орган по труда. Една от неговите задачи е именно да улеснява достъпа до информация, включително информация относно командироването на работниците. Що се отнася до конкретното изискване на Дания, наистина там има задължение по закон да се предостави информация за датския клиент, на който се предоставя услугата. Датските власти обаче обясниха, че имат регистър за чуждестранни доставчици на услуги, наречен РУД. И в този регистър не е необходимо да се посочва датски адрес. Не е необходимо да има датски прехвърлител. Вносителят на петицията е отговорил на писмото на комисията. Той е, добавя и проблеми с неравностойното третиране при проверките в Швейцария. Принципно ние имаме споразумението с Швейцария относно свободното движение на работници. Той е от 2002 година, съгласно това споразумение. Швейцария не е задължена да прилага мерките по директивата, приета след подписването на споразумението. Швейцария извършва и контрол на предоставящите услуги. Трябва да се отбележи, че от май 2014 година до сега ние продължаваме преговорите по споразумението с Швейцария за институционална рамка, за да сме сигурни, че в Швейцария се прилага и директивата относно командироването на работници, но Швейцария до сега не е приела официално този текст. Много ви благодаря от името на членовете на комисията. Има ли желаещ да се изкаже? Бих предложил предвид е, отговора на комисията да затворим петицията и е, да направим това решение достъпно до вносителя, може би с добавката, че командироването на работници на европейския вътрешен пазар – е една никога не свършваща история. Непрекъснато е необходимо адаптиране, непрекъснато са необходими дискусии. От една страна имаме бюрокрация, от друга страна трябва да има лоялен обмен на работници и избягване на недекларирания труд, но аз мисля, че като цяло петитумът е изпълнен и можем да затворим петицията. Микро. Благодаря. Чухме комисията, чухме един от членовете на нашата комисия. Мисля, че обяснението беше ясно. Председателството предлага петицията да бъде затворена. Сега преминаваме към седма точка. Петиция 661 2018, внесена от Матиас Едуардо Диас Крешители с италианско гражданство относно предполагаемото нарушение на европейското законодателство в областта на околната среда от вредна за здравето промишленост Боргова Литаро, Италия, провинция Парма. Предполагам, че вносителят на петицията е тук. Тук ли е? тук е, извинете ме, казва председателката, следователно му даваме думата за 5 минути, след което ще чуем комисията и членовете на нашата комисия. Накрая ще имате и възможност за отговор. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Почи... Аз съм тук, за да засегна здравословните проблеми, които съществуват в Барго Валдитаро, най-вече децата страдат много силно от емисиите на керамичната фабрика Вам. Има редица заболявания, които са установени междувременно. Дразнене на кожата, дерматит, астма, възпаления на а, носната кухина. Освен това има около 5000 сигнали от засегнати граждани и това при е, население от около 60 000 жители. Около 1000 от тях са малолетни деца. През октомври 2018 година фирмата Ламинам дори взе решение да тук е, председателката прекъсва вносителя с молба да чете малко по-бавно. Както казах, различни граждани са протестирали, между другото и един комитет е, за чистотата на въздуха. 3100 души са подписали петицията, обаче след това представител на предприятието е приканил компетентния орган да държи в поверителност определени е, данни. Става дума за анализ на данните от е, поточна линия Е13А. Тук е, възникват тези сини димни завеси и неприятният мирис въпреки че са включени съответните филтри. Регионът Емилия Романия е издала положително решение по, този, по това искане. Резултатите от анализа не са били публикувани, въпреки че в член 4 от директивата, от две, директивата 2034 е, това се предвижда. Председателката отново е, прекъсва оратора с молба да говори по-бавно, тъй като е, няма как да бъде следван. Той твърди обаче, че е внесъл в писмена форма петицията, така че е, председателката му казва, можем да ви дадем още една минута, но много ви моля, говорете по-бавно, иначе просто никой няма да разбере какво е, вие твърдите и също така няма как да бъде преведено. Аз казах, че става дума за това, че фирмата е посочила, че определени данни трябва да бъдат е, запазени като поверителни. Пак е, молба за по-бавно четене. Предприятието е заявило законни економически интереси и е казало, че тези данни трябва да останат поверителни, тъй като представляват производствена тайна. Регионът Емилия Романа е, е удовлетворила това искане е удовлетворил това искане и не е действал с това съгласно директива 2000 34. В точка 16 се посочва, че правото на получаване на информация означава също, че информация може да бъде разпространявана и да бъде правена достъпна на обществеността. Точно екологична информация само в конкретни случаи може да не бъде огласявана, но това не се прилага при емисиите, за които говорим в член 4, параграф 2 от тази директива. Ясно се оказва, че държавите членки не могат да отхвърлят искане, в което има само позоваване на търговска тайна или защита на економически интереси, ако тази информация това искане е свързано с вредни за околната среда емисии. Така че е, искането е да се предприемат повече усилия. Що се отнася до керамичната индустрия, съществува БВТ като е, допълнение на директивата IPCC, също и директивата от 75-та година. Всички тези неща вече са представени през 2007 година. Обаче, както казах, тези документи са от 2007 година, междувременно настъпиха много промени и затова Европейския съюз трябва да извърши необходимата адаптация на нормите, най-вече предвид опасността за здравето, когато става дума за нарушения на директива 2034. Освен това, трябва да се има предвид че темата е много комплексна и в крайна сметка има и нарушения срещу директива 2010, също и 2014-52, където става дума за оценка на въздействието при определени частни или публични проекти, поради което ние молим петицията да остане открита. Комисията още веднъж да извърши по-подробна проверка, за да могат да бъдат защитени гражданите и тяхното здраве и също така да получават достъп до екологична информация на съответното предприятие, защото там възникват огромни проблеми и днес – Конференцията за климата КОП-25 започна в четвъртък Европейския парламент е, обяви бедствено положение за климата в Европа, поради което аз искам Европейския парламент е, да е, започне да действа още от сега. Сега давам думата на комисията от ГДМВ Даниел Франзоле. Мерси, мадам ле президент госпожо председател. Аз отбелязах това, което беше казано от носителя на петицията и ми позволете да направя едно кратко резюме на основните точки от дебата. През октомври 2018 година предприятието, за което става дума, е формулирано искане за разширяване на продукцията съгласно директива Environmental за оценка на въздействието върху околната среда. Е, предприятието е отговорило на а, е, тези критики, като е депозирало пред компетентните органи на Емилия Романа съответните документи. Обаче, е, както посочва вносителят и Е, тези данни не са били огласени поради искането на фирмата, където се посочва, че търговската информация е поверителна и искането е било подкрепено от компетентния орган на Емилия Романа, като се позовават на съответното е, законодателство италианско, което се транспортира директивата и се има предвид член 4. Вносителят на петицията смята и това повтори още веднъж сега, че компетентният орган национален е, трябва да е, че не е приложил правилно този член – първият аспект, който трябва да се посочи тук. Директивата 2034, както посочи вносителят, се отнася до публичния остъп, достъп до екологични данни. Там в член 3 се предвижда публичните органи са задължени да предоставят тази информация на всички, които я искат. Трябва да предоставят екологична информация. Тоест, искането може да бъде отхвърлено, ако се засегне един от случаите, които са избрани изчерпателно в член 4. След тези мотиви, както сочи вносителят, фигурира параграф 2, буква Д, с конфиденциалността поверителност на финансовата и индустриална информация. И този параграф 2 е допълнен с втора алинея, както посочва вносителят, където мотивите за отхвърляне на искането са тълкуват рестриктивно и всеки, който желая да бъдат разкрити такива данни, трябва да има предвид, че това трябва да се постави в баланс баланс, трябва да се прецени е, минусите и плюсовете и е, тези текстове не се прилагат, когато става дума за е, емисии в околната среда. Важно е обаче да се констатира също, че мотивите, свързани с защитата на интелектуалната собственост, което е точка Е от параграф 2, е, представлява мотив за е, отхвърляне, дори е, когато става дума за екологична информация. Но всъщност за какви емисии става дума в заповедта от 23 ноември? 660 573 13 е, в свое решение Европейския съд е, тълкува е, това понятие и трябва да се тълкува последния начин. Става дума за емисии, които са ефективни, предвидими, а не хипотетични. И всъщност тук става дума за фарма... фитофармацевтичен продукт. Това е всъщност точка 77 от съответното решение на съда. Съдът е, добави нещо много важно в това решение е, – всъщност става дума за е, емисии, които ефективно вредят на околната среда, предвид определени продукти и също така предвидимите емисии от тези продукти е, трябва да се подчиняват на нормални условия и е, това е, във връзка с съответните авторизации. Също така се предвижда това за съответните зони, където трябва да се управляват, да се използват продуктите. Освен това се прецизира и следното, цитирам е, информация, която се отнася до а, е, околната среда, член 4, параграф 2, 2 линия от директивата, трябва да се тълкува а, е, последния начин. Не само емисии а, такива, които са свързани с естеството, състава и мястото на тези вещества и емисии, но също така данни, които като цяло засяга директива 2034 достъп до екологична информация. Така че комисията приканва вносителят, ако още не го е направил, да представи едно ново искане за достъп до екологична информация съгласно директивата 2034-2034 пред компетентните органи и е, всъщност е, тези органи ще трябва да извършват проучване и в светлината на директивата, така както се тълкува от СЕС, е, в неговото решение, което цитирах. Ако информацията, която е представена, не се отхвърля в цялост или частично и вносителят е предоставил необходимите данни, е, трябва да се предвиди процедура за обжалване административно и е, също пред съд, е, съгласно член 6 от същата директива. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много. Има ли и членове на комисията, които искат да вземат отношение? Госпожо Еви, заповядайте. Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на вносителя на петицията за това, че ни обърна внимание на този конкретен проблем. Ние сме е, в едно много тежко положение в този регион, няма как да не го изтъкна – Комисията се опита да го опише, но всъщност всичко е много по-сложно, защото подробният анализ показва спецификата на петицията. Има 5000 случая на заболявания на граждани, деца. Всички те са засегнати. В този район живеят над 6000 души и много от тях са вече пострадали заради химичното съдържание на тези емисии. Много е опасно създалото се положение. Хората имат респираторни проблеми, има най-различни патологични последици. Ние наистина говорим за много хора и всичко това трябва да да се отчете. Освен това, Имайте предвид, че при поставянето на новите филтри се усети подобрение в здравното състояние на хората, следователно филтрите не са без значение и това също трябва внимателно да се проучи. Но, разбира се, в този случай производствения капацитет се увеличи трикратно е, в сравнение с мощностите в миналото. Това е една керамична фабрика, обаче тя трябва да изпълнява директивите за производствени емисии, също така насоките за възможно най-добрите технологии на пазара. Това трябва да се използва и тук най-добрите налични техники. Разбира се, съответните директиви бяха изменени на по-късен етап, за това трябва да се съобразяваме стриктно с техните норми. Комисията също е излязла с съобщение, е, в което се прави анализ на най-добрите налични техники. Важно е да се въведе новата система, която е описана, но тя няма да бъде готова преди 3-4 години. За нас е важно това, което се случва в момента, сравнението с действащите директиви. Не може да ни се казва, че няма как да се направи подобрение, може да се направи, ако се изпълняват директивите. Разбирам, че е трудно, но в Емилия, Романия хората смятат, е, че отношението към тях е абсолютно неприемливо. Комисията казва, че може би наистина трябва да се преразгледат тези въпроси. Това е очевидно. Според мен тази петиция трябва да остане отворена, тъй като има множество притеснителни елементи и ние трябва отново да се върнем на тази тема. Да не говорим за необходимостта от прозрачност. Според нас тревогите на вносителя на петицията са напълно основателни. В крайна сметка опираме до зачитането на законовите норми и осигуряването на чиста околна среда в името на здравето на гражданите. Безспорно, чистата околна среда и здравето са взаимосвързани. Добре, в такъв случай нека да дадем думата на вносителя. Преди това... ich schließe mich äh, der Meinung meiner Kollegin Evi voll an. Ich würde nur noch die Petition auch unserem Umweltausschuss zur Kenntnisnahme äh, überreichen. В случая äh, би трябвало да се изпрати целенасочено становище и тук трябва да се включи проблемът Uh, така че оставете петицията отворена, пишете до националните власти, за да чуете тяхното мнение. Перфекто. palabra... Е- Десно и сега даваме думата на вносителя на петицията за две минути. Бавничко, ако обичате. Благодаря на всички. Благодаря на всички изказали се. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Европейската комисия. Комисията се спря на някои технически страни, които не са толкова лесни за разбиране. Гражданите идват тук с реални проблеми и е добре да им се каже, че има начин да се намери решение, има начин да се доближите до гражданите. На мен ми беше малко трудно да разбера какво точно се казва. Но мисля, че успях. За нас е важно в този случай да се прилага принципа за превенция и да се опазват по-отдалечените райони. Имайте предвид, че това са планински райони. Това, което описахме, се отразява наистина на здравето на гражданите и ние бихме искали да се направи по-нататъшен задълбочен анализ, както каза депутатката Еви. Трябва да се покаже подкрепата за гражданите. Имайте предвид, че повечето от тези проблеми засягат децата. Тази фабрика е на 150 метра от фитнес студио, където ходят повечето от децата от местното училище, така че е необходим по-нататъчен анализ, за да видим какво точно бълват тези комини и да се предостави помощ не само в този регион, но и в други. Много ви благодаря. Благодаря на вносителя. Благодаря, че дойде лично при нас, след като чухме комисията, както и членове на комисията. Председателството предлага тази петиция да остане отворена. Освен това, както поиска колегата Яр, ние ще изпратим информацията на комисията ни по околна среда ще изпратим и писмо до регионалните власти с искане те да ни предоставят допълнителна информация. И както и комисията посочи, вие като вносител също трябва да продължите да настоявате националните компетентни органи да ви дадат повече информация – и тъй оставяме петицията отворена. Ще изпратим писмо до регионалните власти. Много благодарим на вносителя. Преминаваме към осма точка. Това е петиция 527 от 2018 година, внесена от Димитър Василев с българско гражданство относно въздействието на автомагистрала Струма върху Кресненското дефиле и региона в България. Вносителят е тук, в залата. За това Приветстваме ви тук, добре дошъл. Имате на разположение 5 минути, за да представите вашата петиция. Заповядайте. Благодаря. Аз съм Слава Стоянова и аз представлявам коалицията Да спасим Кресна. Тук съм заедно с колегата Димитър Василев, който представлява местната общност. Имам две минути, за да говоря за една ще споделим пете минути, казва вносителката. Искаме да представим петиция възоснова на жалби, които подаваме от 20 години. Става дума за Европейски коридор номер 4, част от приоритетния проект 7 на Европейския съюз. Идеята за автомагистрала Струма от самото начало беше да се заобиколи много уязвимия участък Кресенското дефиле. След това българските власти решиха да се откажат от това решение в нарушение на Европейска директива за местообитанията. И в момента ще има магистрала, която ще преминава през дефилето и създават се в момента задръствания и това застрашава не само животните, но и много хора. Разбира се, екологистите, неправителствените организации са унези, които са обвинявани за забавянето на проекта. Обвиняват ни, че не искаме да се строи тази автомагистрала. Искаме тук да представим петицията от името на българските граждани гражданите на Европейския съюз, гражданите на региона. Събрахме 11 000 подписа под петицията внесена в службите на комисар Вела и накрая той призна, че това е сериозен проблем за региона. Сега ще дам думата на Димитър Стоянов. И ще ми позволите да говоря на български. Се надявам хората откресна да слушат. А, би ли штракнала следващите неща? А, аз съм жител на общината. Това, което виждате на картинките, е колко тясно и малко е мястото, където излиза магистралата, следващата снимка, от което излиза магистралата от пролома и съответно каква голяма част от земите на местните хора се унищожават. Тези земи са изключително съществени за местните хора, тъй като тази земя, която я виждате в зелено, това е най-плодородната земя, която те имат. Всичко останало нагоре по хълмовете е смешно да качиш хората по хълмовете. Местните хора казват, добре, защо по ниските хълмове наоколо не мине магистралата? Защо трябва да мине през най-плодородната земя? А, разделянето на две части на магистралата отне 20 години за хората, които направиха плановете. Тоест, 20 години те държаха всичко да мине през пролома с изключителното биологично разнообразие, където в Европа няма такова биологично разнообразие. Освен това да мине точно през место, местото, където местните хора, за да оцелеят, имат необходимо да си правят бизнес. 20 години им отнес да прекарат това, което виждате в дясно. Е, нищо не им пречи да качат и двете посоки да бъде в дясно, а не едната ляво, едната в дясно. Първо, когато са разделени двете посоки, настъпва един гигантски рисков момент, който е свързан с а, сигурността. А именно, колкото са по-далече, толкова повече в случай на emergency, в случай на някаква спешна необходимост, много по-трудно ще достигат до тези места. Примерно, освен това нещо, местните хора в самото, самия пробум имат земи, имат лузя. Както виждате, горе в ляво това зеленичкото, това е долината на река Влахи и вътре в тази долина се намира съществена част от, също от земи и от лузя. Този район е город с кирацудата си. Заповядайте да опитате нашата кирацуда. Това е единственото место, където тази кирацуда, това е ендемичен сорт грозде. Единственото место, където това се прави. Тези лузя, които ги виждате, ще бъдат унищожени. Тук не става въпрос само както казват опониращите птички и тревички. Не става въпрос за поминъка на един град, който в положение на 20 години се опитват да го изселват да отиде на запад, Западна Европа. Много от хората се връщат. Хората се връщат и се опитват да правят поминък на мястото, опитват се да правят оранжери, опитват се да правят а, някаква бъдещност производство на земеделска продукция. Е, точно през техните оранжери ще, минат, ще мина магистралата. Това, което виждате в момента, е единствения път, който свързва двете части, горния и долния, горната земя и долната земя, т.е. горнията посока и долната, където в случай на нужда ще трябва там, по тези серпентини да минават всякакви а, пожарни, а, линейки и всичко останало. Освен това, зеленото, което виждате, е съществена част от заместните хора, нарича се Раец, където са лузя, страхотни и които лузя ще бъдат унищожени. В района има рафтинг. Хората от рафтинга се чудат. От, на 500 метра назад, ако се обърне лодка, ние как ще отидем да спасяваме хората? Ще трябва да минем през 50 км обиколка. Ако и двете посоки са горе, локалният път остава както за този прекрасен бизнес и за тази прекрасна, този прекрасен туризъм, също така остава за местните хора като възможност да достигнат своите лузя и своите земи. Дами и господа, съжалявам, че трябва да го кажа, България нямаме демокрация, а клептокрация. Дами и господа, съжалявам, че трябва да го кажа. Ние ви каним, елате. Няма да Сеньор депутадо, континуе. Господин депутат, продължаваме по дневния ред. Ще ви помоля да продължим с дневния ред. И така, нека сега да преминем към изказване от страна на Европейската комисия. Господин Аурелио Сесилио от е, Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия бих искала да благодари на Комисията по петицията и вносител петиция за предоставяне на тази информация която беше предоставена на Европейския парламент. От 2019 година, от началото на тази година, Европейската комисия получи формуляр за отказ от финансиране на лот 3,2, което наистина е оставащата част на магистралата между София и гръцката граница, част от трансевропейската транспортна мрежа. Целта е да се гарантира връзката между Северна и Южна Европа. Този последен участък беше предложен за съфинансиране на 9 август. Комисията анализира заявлението и изпълнението на цялото относимо европейско законодателство, включително и екологичното законодателство и на 15 октомври изпратихме писмо до българските компетентни органи с поредица от наблюдения и изразена загриженост във връзка с формуляра за заявлението и по-специално съответствието с законодателството на Европейския съюз. Компетентните български органи би трябвало да отговорят на комисията и да предоставят разясненията и допълнителната информация – Крайният срок за това е 15 януари 2020 година. Така или иначе, ние бихме искали да уверим и вносителя на петицията, и парламентарната комисия, че Европейската комисия нееднократно ясно е заявявала на компетентните органи в България, че тя ще одобри проекта само при условие, че всички законодателни, технически и екологични съображения са надлежно отчетени по време на подготовката и изпълнението на строителството, за да се гарантира опазването на уникалното биологично разнообразие в този регион. Затова ние запазваме нашата позиция, ще одобрим проекта, само ако и когато имам уверение, че всички норми са спазени. Междувременно, ние показахме нашата готовност да подпомогнем компетентните български органи и да обмисли възможности за съфинансиране на непосредствени мерки за смягчаване на въздействието по строителството, за да се намали отрицателното въздействие върху видовете и местообитанията, които вече страдат от пътното движение и могат да пострадат от допълнителния натиск в резултат от вече изградените или изгражданите в момента други участъци от пътя. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Постоянният представител на България поиска думата. Заповядайте. Той представлява Министерство на транспорта на Република България. Благодаря за думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейски парламент, дами и господа. Както знаете, автомагистрала Струма е част от трансевропейски транспортен коридор Ориент – Източно Средиземноморие, и от приоритетен проект 7 на Европейския съюз, включващ автомагистрална ос Игуменица, Патра, Атина, София, Будапеща, има надрегионално значение за европейския транспорт, осъществявайки връзка между България, Гърция в по-широк контекст и Румъния и страните от Централна Европа. През последните години българското правителство постигна съществен напредък по завършването на автомагистрала Струма, като по-голямата част от трасето е завършена или предстои да бъде завършена от 2022 година. Но най-предизвикателният участък, е именно лот 3.2, преминаващ през Кресненския пролом, остава да бъде все още изграден. Този 16 км участък се характеризира с изключителна сложност както от гледна точка на терена и на топографските дадености, така и от гледна точка на своето природно богатство. Към това се прибавя и сериозното натоварване, което пътят в пролома поема. Съществуващият двупосочен и двулентов път е сцена на изключително голям брой пътнотранспортни произшествия, като само за периода от 2010 г. до 2019 г. те наброяват 531, в което загинали и ранени са 235 души. Основната причина за тези тежки катастрофи е неправилно изпреварване. В резултат от съществуващите съображения през 2017 г. за Кресненския пролом бе завършена процедурата по оценка на въздействието на околната среда и оценка на стойността с предмета и целите на „Натура 2000”. В нейните рамки бяха разгледани и оценени равностойно пет алтернативи за осъществяване на проекта, като от тях източен вариант Г10.5 бе определен като най-подходящ и най-съответстващ на сбора от критерии, а именно атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, земни недра, земи и почви, растителен и животински свят, отпадъци, шум, ландшафт, културно наследство и здравно-хигиенни аспекти. Проектът предвижда разделянето на трасето на две, като съществуващият път през дефилето ще бъде рехабилитиран и укрепен и ще поеме еднопосочен трафик в южна посока, а платното за северна посока ще бъде изместено и построено на нов терен източно от него. Достъпът от град Кресна до близките села ще се осъществява посредством предвиден пътен възел южно от града, който ще осъществява връзка с платното за движение в посока Кулата – София. След проведените публични консултации местното население масово подкрепи инвестиционното предложение. Решението по ОВОС бе обжавано от две физически лица и едно НПО. Жалбите бяха отхвърлени с решение на Върховния административен съд от 2017 година, което изцяло потвърди законосъобразността и правилността на оценките по оценката на въздействие на околната среда. Съгласно българското законодателство съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горна съдебна инстанция. Решаващите предимства на посочения вариант са еднопосочното движение на превозни средства, което ще намали трафика в на половина, както и съществено ще намали риска от сблъсъци. Изпълнението му ще позволи също значителна гъвкавост при процеса на експлоатацията на магистралата, каквато в момента липсва, тъй като двете платна за движение не се намират близо едно до друго и не са едновременно уязвими в случай на критично събитие, например аварии, природни бедствия или терористичен акт. По отношение на самата петиция следва да се подчертая, че се излагат непотвърдени и неверни твърдения и апелираме да се обърне внимание на единствената компетентна информация, която вече е представена от българските власти. Проектът за Кресненския пролом, представен на Европейската комисия през август тази година, напълно отговаря на техническото и екологично законодателство, действащо към момента. В заключение искам тук още веднъж ясно да заявя убеждението на българското правителство в целесъобразността и важността на изграждането на лот 3.2 във вида, който предвижда вариант Г10.5. Комисията следва да отчете факта, че проучванията за изграждането на автомагистрала „Струма” са продължили повече от 20 години, в резултат на което за участъка в района на Кресненския пролом са разгледани над 20 алтернативни варианта, като българското правителство отдели съществен ресурс и усилия за определяне на най-устойчивия и същевременно най-ефективен от транспортна гледна точка вариант. Благодаря Ви за вниманието. Много благодаря и сега давам думата на членовете на комисията. Господин Новаков е първи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които взеха отношение по темата. Спомням си от уроците в училище, че екологията е наука, която се занимава с баланса между живота, между хората и природата. В този ред на мисли, след многобройни искания, протести, сигнали на редица неправителствени организации, плановете за изграждане на магистралата през Кресенското дефиле са проектирани съгласно, и тук цитирам, атмосферен въздух, повърхностни води, подземни води, земни недра, земи, почви, растителен свят, животински свят, шум, ландшафт, културно наследство, здравни аспекти и хигиенни аспекти. Да ви кажа ли какво липсва? Хора. Липсват хората. 235 души са загубили живота си за 9 години. По 27 на година. По 2 на месец. И си мисля, че не знам какво още трябва да се случи, за да направим така, че тази магистрала да се построи. Основното искане на зелените е трафикът от дефилето да изчезне. Какво ще се случи тогава, когато магистралата пристигне от едната страна на дефилето и от другата? Още повече трафик в дефилето. Крайно време е хората в, тези, в тази кратка 16-километрова отсечка да престанат да губят живота си. Призовавам петицията да бъде затворена и да спре преченето на изграждането на магистралата. Благодаря ви. Много ви благодаря и сега господин Джамбаски. Уважаема госпожо председател, <coughs> уважаеми колеги, тази петиция категорично еднозначно трябва да бъде затворена. Трябва да бъде затворена, защото се използва абсолютно недопустимо и неправомерно за политически натиск във вътрешно-политически въпрос в България. Трябва да бъде затворена, защото се използва за натиск върху Европейската комисия по отношение на проект, който трябва да бъде завършен. Преди мен колегите говориха за важността на този път. Той не е само от българският национален интерес. Това е един от малкото случаи, които съм принуден да призная, че тук има и европейски интерес. Защото по този път пътуват всяка година стотици хиляди европейски граждани. Дали ще бъдат румънци, които отиват на море в Гърция, дали ще бъдат гърци, които идват зимата в Банско, в курортите, на които между другото зелените също пречат да се развият, тези хора са принудени да минават през това дефиле. Там стават задръствания, стават катастрофи, замърсява се въздух. По тази причина трябва да бъде завършен колкото се може по-бързо този проект. Но защо му се пречи? Защото крайният му срок, уважаема госпожо Председател, е 2024 година. А изграждането на такъв изключително сложен и, и труден обект ще бъде много по-дълго. Затова се прави всичко възможно проектът да бъде спрян, за да откаже комисията финансирането, той да не се случи. Аз разбирам интереса на петиционерите. Всеки има право да си защитава лозето, гроздето, виното, бъчвите и не знам там какво го интересува още. Но в българското законодателство е предвидена възможност, когато се отчуждават земи, те да бъдат заплатени, възмездени. Вие чухте, че всички административни, правни, съдебни процедури са минали. Вие чухте, че правителствата, не само последното, а по предишните, са направили 20, над 20 проекта за изграждането на този път. И без значение дали ни харесва или не, това е пътя, който най-много щади природа, за което петиционерите твърдят, че се застъпват. Защото през дефилето няма да се прави магистрала, уважаема госпожо Председател. Там ще се рехабилитира, обнови съществуващия път и няма да се разширява неговият, неговата широчина. Ще си остане същия. Тоест няма да бъде застрашена природата по никакъв начин повече от момента, в който сме сега. В самата петиция обаче има много неверни неща. Изкушавам се да кажа, че хората, които са ги писали, не са били заблудени, а са искали да заблудат нас, да ни поизлъжат. Например, казва се, че като се построи пътя, достъпът от община Кресна до областния център Благоевград ще бъде силно затруднен и удължен. Това е първото в вселенската история твърдение, че когато направиш магистрала, удължаваш пътя. Обикновено като направиш магистрала, пътя се скъсява. И това е съвсем естествено. И когато бъде построен този път, не само, че хората ще могат да стигат много по-бързо от Кресна до областния си център, но и всички, които ползват пътя, ще могат да стигат много по-бързо, докъдето са тръгнали, докъдето си искат. Примерът е завършването на магистралата същата до град Благоевград. Пътят между София и Благоевград беше повече от час и 40 минути. Сега в момента, ако карате разумно, в рамките на един час може да стигнете. Тоест не само че не се удължава, напротив, спестява се. Посочвам само още, една невярна, още едно невярно твърдение. И то е, че ще се изгражда магистрала в дефилето. Повтарям още веднъж. Няма по никакъв начин да се наруши габарита на съществуващия път. Той ще бъде ремонтиран и ще бъде направен еднопосочен. А когато пътят е еднопосочен, риска да се ударят две коли челно и да загинат хора намалява много. Много рядко в един друг град се случват такива неща, хора да карат на срещното, но това не е случай в Кресна. Затова, затова, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважавайки политическите искания на петиционерите, уважавайки тяхното желание да запазят имота си, ако следваме правото, правилата на тази комисия, ако следваме правната, политическа и екологична логика, тази петиция трябва да бъде затворена и да бъде оставен разговора между българското правителство и Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Сега господин Кючук има думата. Заповядайте. Бяха изказани една част от тях експертни, други правни, трети политически. Аз искам да кажа само две неща. Изключително важно е да има свързаност в Европейския съюз и всички граждани, включително и гражданите на Република България, имат право на такава. Този проект, за който говорим от много време в България, е част от тази европейска свързаност. Второ, свързаността е много пряка зависимост и с това хората да не умират, когато пътуват. Забележете, това е един от най-натоварените пътища в, в страната. 11 500 превозни средства преминават на денонощи. Да, ние сме в Европейския парламент и тук трябва да се чуват всички мнения. Всяка една критика е добре дошла. Но аз мисля, че може да бъде запазен интереса на петиционерите, но преди това е по-важно да има и свързаност, и по-малко хора а, да умират на тези, по, по тези пътища, това ще е от интерес на, на всички. Затова мобата ме е тази петиция а, да бъде затворена. Много ви благодаря. Сега господин Слабаков, заповядайте. А, и, а, хората говориха много неща преди мене. А, аз ще се опитам да ви го кажа по друг начин, това, което каза колегата Новаков. А, никога да не забравяме, че човека е част от биоразнообразието. В момента, ако има застрашен вид на тези около 15 км, това са хората. А, за съжаление, техните данни или за щастие са занижени, защото при мен са към 700 общо всичките пътно-транспортни происшествия. Според мен няма такова място, това е последно от Министерството на вътрешните работи, което получих, според мен няма такова място в Европейския съюз, където на толкова малко разстояние да има такава концентрация на пътно-транспортни происшествия. И Идеята на хората, които вкарват петицията, да се вкарат двата пъти отгоре, е, меко казано, турбо Това означава, че се навлезе между 12 и 14% в Натура 2000 ако се случи, че и двата пъти минат отгоре. Това е най-щадящият възможен вариант от тези, които аз съм виждал 3-4. Не виждам защо да се затруднява движението. Даже прочетах някакви неща за някакви каруци. Аз мисля, че все пак живеем в 21 век и е време каруците да отидат само по третостепенните пътища, а не да ходят по първостепенни и второстепенни, тъй като създават изключителни предпоставки за и много тежки пътно-транспортни происшествия. Имайте предвид, че а, една трета от хората, претърпяли происшествия в Кресенското дефиле, са инвалиди. А, аз мисля, че този проект трябва в крайна сметка вече да бъде завършен и всички опити да се решават някакви тясно партийни интереси а, по подобен начин а, ми изглежда, меко казано, безумен. Той не е антибългарски. Той със сигурност е антиевропейски. Благодаря ви. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Radev. Господин Радев, заповядайте. Председател, уважаеми колеги, това е, е проекта за автомагистрала Струма е основен инфраструктурен проект не само за България, но и за Европейския съюз. И е важен за развитието на економическите връзки между Румъния България и Гърция, които до този момент все още нямат напълно изграден скоростен път, който да ги свързва. Изграждането на трасето също така ще даде огромен икономически тласък на региона и развитието на местния бизнес, което ще направи тази част на Европа по-конкурентоспособна. На второ място, Директивата за ОВОС позволява промени или разширения на проекти, които вече са разрешени, изпълнени или са процес на изпълнение. В тази връзка не са коректни твърденията, че оценката за въздействие върху околната среда не отговаря на проекта. Решението по ОВОС и въздействие върху съответните зони по „Натура 2000“ беше издадено през ноември 2017 г., което позволява изпълнението на предложената нова източна алтернатива, която бе предложена от правителството през октомври 2017 г. Същото решение бе обжалвано, а впоследствие потвърдено с окончателно решение на Върховния административен съд на България, постановено през месец май 2018 г. Избирайки новата източна алтернатива, България стриктно изпълнява и прилага международното, европейско и национално законодателство за защита на видове и местообитания, включително Препоръка 98/2002 г. на Конвенционното бюро в Берн. И на последно място, това е участък с изключително голям процент пътно-транспортни произшествия. За последните години в тази кратка усечка са загинали стотици, а също ужасно много хора са и ранени. Това прави съществуващия пътен участък Кресненското дефиле един от най-опасните пътища не само в България, но и в Европа. С оглед на всичко това смятам, че петицията трябва да бъде затворена, тъй като изграждането на трасето осигурява разумен баланс между екологична приемливост икономическа ефективност, техническа осъществимост и безопасност, а всички твърдения за изцяло негативно влияние върху региона са силно преувеличени и изопачени и обслужват само и единствено частни интереси, които не са в интерес на България. Благодаря ви. Много ви благодаря. Госпожа Алкин. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Аз може би съм единствената тук, която иска да зададе въпроси на всички български колеги. Много съм отчудена, защото ние чухме ясната позиция на комисията. Тя беше много ясна и не чувам да се отговаря на критиките на комисията по почти всички елементи, докато аз е, от това, което чух от вносителите на петицията, очевидно има альтернативи. Аз за всички тези години в датския парламент – Никога не съм чувала, че един тесен път в дефиле всъщност е по-добър за безопасността, особено ако говорим за магистрала. Това не може да бъде добра альтернатива, както и да го гледаме. Така че, госпожо председател, тази петиция трябва да остане отворена. Въпреки, че колегите казват не, всичко е наред, наред е, но това не отговаря на казаното от комисията – и от това, което ни беше пратено предварително. Мисля, че трябва да сме много стриктни. Ако е възможно да организираме мисия за установяване на фактите на място. Аз съм била в България преди години. Тогава също ставаше дума за някои абсурдни изявления, свързани с опазването на природата. Всички казваха, всичко е наред, но мисля, че трябва да отидем на място и със сигурност да оставим тази петиция отворена. Трябва да се допитаме и до други комисии, да чуем и тяхното мнение. Например, Комисията по околна среда, по транспорт, по регионално развитие и те ще бъдат важни. Добре е да знаем тяхното становище. Тук има много сериозни противоречия между казаното от комисията и това, което казват много от нашите колеги. Наистина бих била много очудена да пренебрегнем позицията на комисията, защото българските колеги са много доволни, те помежду си са огледали всичко, всичко е наред. Не е достатъчно да се каже тук става дума за хора – Наистина ви призовавам тази петиция да остане отворена и да слушаме много внимателно уточненията на комисията. Благодаря. Много ви благодаря, госпожа Данок. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също съм много очудена от това, което чухме от комисията. Има различни доводи, разбира се. Никой от нас не иска хората да загиват по пътищата, но трябва да се изпълнят определени критерии. Говорим за оценка на въздействието върху околната среда или ОВОз – и аз, доколкото разбирам, все още няма ОВОз за актуализирания проект. Поне от това, което чухме от комисията. Как можем да заобикаляме необходими критерии за завършването на този участък? Това е въпросът и на вносителите, затова също мисля, че петицията трябва да остане отворена да изчакаме да се извърши овоз и комисията също да вземе отношение. Благодаря колегата Тун. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на вносителите за тяхното много ясно послание – Добре е да се види, че има активни хора от цяла Европа, които надигат глас. Аз имам само един въпрос. Вярно ли е, че българските органи заобикалят изискванията на комисията? Ние чухме и ясния отговор на комисията, че е имало проблем, но той е бил адресиран. Чухме и ясното послание на комисията, че ще се продължи по този проект единствено ако са изпълнени всички изисквания по околната среда. Аз не виждам проблем, след като имаме толкова ясното обещание на комисията и след като нямаме основания да се съмняваме, че тя ще постъпи по този начин, мисля, че ние можем да затворим петицията. Вече всички сме осведомени, но сме чули ясното послание и обещание на комисията. Александров Йорбанов. Е, и сега господин. Е, аз бях председател на Народното събрание на Република България, на парламента, преди 26-28 години. Всичко това, което тук се говори, още тогава там се говореше. Преди 28 години. България още не беше в Европейския съюз. Стартираше демокрацията. Имахме огромни проблеми. Но хората, които живеят в този регион, казаха нещо много просто. Не искаме да загиваме. Искаме да живеем. Искаме децата ни да живеят. Ние ще умрем. Айде. Но поне децата, следващото поколение да не страда. България нямаше възможности тогава, нямаше финанси и не можеше сама да построи тази автострада. И тук сега е въпроса, трябва ли да има магистрала? Трябва да сме абсолютно не с ума, за да кажем, че не трябва да има магистрала. И веднага ще ви кажа, това е все едно да ме попитате мене, дали трябва да има магистрала между Генуа и Ница. Да, разбира се, аз помня филмите с Луи Финес. Полицаят от Сан-Тропе. Тогава още нямаше магистрала. И имаше една прекрасна екология в този район. Но има магистрала. И аз не съм чул да има петиция срещу Италия и Франция, че има магистрала от Генуа до Ница. Има магистрала. Нещо повече. Аз, понеже пътувам, дъщеря ми учише в Ница през лятото, като върви автомобила по тази магистрала, много пеперуди се разбиват в стъклото на автомобила. Загиват направо. Макар, че аз спазвам правилата и карам с ниска скорост дори. Така че магистрала трябва да има. И тук колегите обясниха много ясно че става дума за едно дефиле, за един проход, в който вече има път. По този път сега закиват хора, защото пътя е двупосочен. Една срещу друга вървят колите и се блъскат. И загиват хора. И какво предлага правителството на България и тук хората, които са правили този проект? Предлага този път да си остане. Той е същият път. Той не се променя в същото дефиле. В страни от него, през няколко километра, минава друг път. Така че едните коли вървят по единия път, а другите коли се връщат по другия път. И веднага ви казвам къде това е направено. Вече. Направено е в съседната държава Северна Македония. Република Северна Македония. Това е аутострадата, която върви Тръгва от Виена, Будапеща, Белград, спуска се през Копие и отпътува за Атина. И там македонците, които не са в Европейския съюз, са решили този въпрос по същия начин. Едното платно край град Велес минава в дясно, другото платно покрай същия град Велес минава в ляво, в същото дефиле. Просто Просто това е толкова просто, като за всеки шофьор просто го разбира. Как? И, и с това искам да завърша, като ви кажа, нека да се занимаваме с сериозни проблеми, да поставяме сериозните проблеми на Европа, на нашия свят. Сериозни проблеми има за какво да има петиции. Тази петиция трябва да бъде закрита дори, не само дори, а най-важно, защото човешкият живот е висша ценност в нашия Европейски съюз. Няма друга по-висша ценност от човека в Европейския съюз. И ние за това сме в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Сега е господин Слабаков. Път, че ще се обадя, само искам да ви кажа, че тук има едно писмо аз съм го представил на председателя на петициите. Той е подписан от 17 неправителствени български организации, които искат да се построи магистрала Струма. Не знам колко са организациите, които стоят за това да не бъде достроена. Нямам представа. Според мен тази петиция трябва спешно да се затвори. Благодаря, извинявайте. Благодаря ви. Сега давам думата две минути на вносителите за заключителното изказване. Имате две минути на разположение. Председател на комитета, благодаря на всички тук за всички изказани становища и особено за становището на Европейската комисия. Искам да започна с това, че тук се прави вношението, че петиционерите са срещу изграждането на магистралата. Не е вярно. Ние сме представили вариант, който беше одобрен и екологично оценен като приемлив още през 2002 година, когато нямаше изобщо правителствен вариант. Искам също така да кажа, че се прави вношение, че петиционерите са срещу а, човешкия живот. Не е вярно. Ако правителството на България беше спазило решението от 2008 година, магистралата вече щеше да е изградена и жертвите, които за, за щастие са много по-малко, отколкото беха тук представени, ние също имаме справка, както и господин Слабаков от МВР, а, щяха изобщо да бъдат избегнати. В този смисъл искам всички да разберат правилно. Ние не сме против изграждането на магистралата, а за един проект, който ще има четири позитиви – економически просперитет, местно развитие, транспортна свързаност и опазване на околната среда. Това е варианта извън дефилето. Това не е варианта на правителството. В този смисъл искам да цитирам само какво каза комисарят Вела в писмо преди няколко месеца. А именно, че, и ще го цитирам в оригинал на английски, It is uncontested that the... Потвърдено е, че съществуващия път през дефилето и е сериозен риск за околната среда и също така трафика по него води до сериозни човешки жертви, влушаване на обектите по Натура 2000. Да остави отворена петицията и да Последва призива на госпожа Аукен да изпрати мисия, която се планира така или иначе в България февруари следващата година, да се запознаете на място и да прецените, да дадете своя позитивен, позитивна подкрепа и за становището на комисията, наблюдавайки този случай отблизо. Благодаря на всички. Много ви благодаря. Благодаря на вносителите за това, че бяхте с нас тази вечер. Благодаря на Европейската комисия и постоянното представителство на България. Благодаря на всички членове на Комисията по петициите. Като председател, знаете, че винаги се стремя да бъда справедлива. Затова предлагам да се закрие петицията предвид това, че, че мнозинството народната, от Народната партия има 9 члена, мнозинство в тази комисия и има ЕКР трима представители, има също така на социалистите, либералите имат пет и зелените имат трима, За това, тъй като винаги се стремя да бъда обективна и справедлива, предлагам да се закрие тази петиция и след като изслушахме вносителите, Европейската комисия, комисията, Европейската комисия никога да не одобрява проект, който да не отговаря на необходимите условия за опазване на околната среда, човешкия живот. За това разчитаме на Европейската комисия това, е, че ще одобри само проект, който опазва биологичното разнообразие и безопасността по пътищата и, и слушах като председател на комисията, че голямо мнозинство поиска закрива на петицията. Госпожа Алкин помоли да й дам думата, за да приключим тази тема. Давам ви думата. Мисля, че трябва да оставим този въпрос за заседанието на координаторите утре защото практически всички, които се изказаха тук, са от България. И чухме много ясно послание от Европейската комисия и не можем да отхвърлим всичко. Дали бих могла да се изкажа, уважаеми учтиви колеги? Мисля, че трябва да обсъдим това на заседанието на координаторите, защото тази комисия трябва да бъде свободна от политически пристрастия и да не допуска изкривяване в една или друга политическа посока. Вие говорите за мнозинство, но нека утре на заседание на координаторите да обсъдим това, за да гарантираме това, че се зачита позицията на Европейската комисия. Ние видяхме какво каза комисията. Смятам, че нашата парламентарна комисия не би трябвало да се държи по този начин. Питер Яр. Господин Яр. Е, Естествено, комисията може да направи това, може да вземе решение как да се отнесе към дадена петиция и е, госпожа Окен, е, можете да кажете това, е, да внесете искане за промяна на заседанието на координаторите, обаче аз мисля, че днес комисията взима своето решение и трябва да видим кога вече това ще се направи и кога аз мисля, че днес беше прието необходимото мнозинство, т.е. беше отбелязано как се разполага мнозинството, така така че е, смятам, че можем да внесем искане за затваряне на петицията. Само за една минута, госпожо Окен. Сеньор Окин, момента, пор фавор. Моля да ме изчакате, госпожо Окен. Предложението на председателството вече ви го обясних. Разбира се, не е заседание на координатори, всеки координатор може да внесе предложения. Обаче заседанието на координаторите се провежда при закрити врата. Тук имаме открито заседание, на което участват всички депутати в парламента, участват носителите, защото това е едно заседание, което е отворено за обществеността, което е прозрачно. Също така Европейската комисия, присъстващо тук и се произнес. Тук се взима решение по всяка една петиция. За това това, което мога да предложа е да гласуваме дали да оставим отворена тази петиция или да я затворим. Моето предложение като председател, възоснова на позицията на мнозинството депутати, е да затворим. Европейската комисия каза, че никога няма да одобри никакъв проект, който не отговаря на техническите екологичните критерии. За това предложението да се затвори тази петиция въз основа на изказванията на мнозинството на членовете на тази комисия. Един координатор ме помоли да бъде оставен отворена тази петиция, но никой друг координатор не го е направил. Благодаря на вносителите за това, че бяхте днес с нас. Благодаря за тези разисквания. Нека да продължим със следващата точка, девета точка от дневния ред. Това е петиция 238 от 2019 година, внесена от лице с датско гражданство относно предполагаемо нарушение на директивата на Европейския съюз за обитанията. Вносителят е тук. Чудесно. Моля, който излиза от залата, да го прави тихо, за да можем да преминем към следващата петиция. И така, 5 минути е времето за вносителя да представи петицията и после ще има 2 минути за заключително изказване. Заповядайте, имате думата. Mange tak for ordet, og øh, tak for, at I vil tage det her op i øh, EU. Благодаря. Благодаря, че желаете да разгледате тази петиция в Европейския парламент. Искам да се е, върна малко назад. Става дума за местообитание на Европейския съюз, разположено в Дания. Аз съм е, фармацевт, работя с индустрията и познавам също правилата на Европейския съюз много добре. Основните моменти е, Европейската директива за местообитанията – всъщност тук става дума за приложение 1 и 2. Всъщност трябва да се върна малко назад. В приложение 2 се посочва, две хиляди може би Натура 2000. След това в приложение 4 се посочва необходимост от защита на животинските видове. Открито е това малко животно. Много близко до мястото, където се планира парка и по този начин ние успяхме да направим проучвания. Трябваше да се строят ветро турбини с височина 100 метра, обаче всъщност те са много по-високи. Това е най-новия модел, който се строи в Дания. ветротурбините, които ние имаме, са 150 метра високи. Направихме някои проучвания, след като беше публикувано, че ветротурбини трябва да бъдат изграждани и освен това имаме някои от най-добрите експерти, по отношение на засегнатите е, видове прилепи, става дума по-специално за широкух прилеп, е, цитирам тук датски експерти в е, тази сфера, отделни учени и една агенция експертна. Извършихме също и измервания. И При тях проследихме как живеят прилепите в тази сфера. Става дума за частна зона, където са построени ветротурбините. Ние нямаме достъп до нея, но мога да кажа, че там има голям брой такива широкоухи прилепи, които трябва да бъдат обект на закрила съгласно Европейската директива за местообитанията, но това не беше е, спазено от компетентните датски власти. Беше внесено искане, което беше отхвърляне. Освен това, ние поискахме още едно проучване и мога да кажа, че а, е, Броят на тези прилепи не е намалял, всъщност техния брой е останал непроменен през цялата година и различните разпоредби с тях също се запознахме и наистина е странно, че когато се строят ветропаркове, не се проучва колко прилепи живеят в тази зона. Датските компетентни органи не са изискали такова проучване за разположението на турбините. В тези райони има прилепи, също и в горските райони. Те живеят близо до ветротурбините на разстояние 100 125 метра от тях. Опитахме се да установим контакт с компетентните органи, за да извършат повторно проучване, но те отхвърлиха това искане. Всъщност, те бяха коректни към нас, обаче не взеха предвид научните данни, които ние представихме и също не взеха отношение по казаното от експертите а именно, че ветротурбини не трябва да се строят много близо до място, където се е, срещат е, такива прилепи, широкоухи прилепи, обаче не само от този вид. Ние направихме подробни проучвания и е, въпреки това датските органи посочиха, че следващото местообитание е на 6 км разстояние, т.е. не е в зоната, където ще се строят ветротурбините. Трябва да се спазва граница от 2 км и след това беше извършено още едно проучване, където резултатът е, че прилепите искат да живеят близо до тези ветротурбини, тъй като те произвеждат отделя топлина. И тук вече компетентните органи посочиха, че съответната община е компетентна дали да възложи е, проучване на разпространението на широкоухите прилепи в е, този район. Ние обърнахме внимание на общините, че не спазват правилата. Предлагаме в бъдеще Да, ветротурбините са високотехнологични днес, обаче въпреки всичко предлагаме в бъдеще на тези ветротурбини да се монтират детектори за откриване на прилепи Разбира се, е, всичко това е, може да е, бъде съпътствано от други технологични решения за възпиране на приближаването на прилепите до тези турбини, най-вече през лятото, когато няма много вятър, тогава прилепите се приближават и това е документирано с много изследвания. Посочено е също и в насоките на Европейския съюз. През лятото ya sobrepasando. Por tanto, si puede concluir. Просрочвате си времето, заключенията, ако обичате. Е, да, а, индустрията, която произвежда ветротурбини, няма да предприеме нищо, ако не бъде принудена или от комисията, или от други компетентни органи. така че ние пак предлагаме да се монтират детектори на е, ветротурбините, които да възпират прилепите. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията госпожа Луиса Замарели от отдела по развитие. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция е от юни 2019 година. Ние вече сме дали своя писмен отговор. Въз основа на предоставената от вносителите информация, комисията не може да установи нарушение на директивата за местообитанията. Ние получихме оплакване по същия въпрос през месец май, като отговорихме, по същия начин. Също времено ние сме получили информацията от вносителя. В тази петиция подробно е описана височината на вятърните генератори и основанията за оплакване, но дори възоснова на новата информация Комисията е на мнение, че това, което е постановила до сега, остава в сила. Ние не можем да установим нарушение. Службите на комисията са съгласни, че по принцип един детектор на прилепи е добра идея е, за да не се е, блъскате в генератора, но това не може да се оцени на европейско ниво. Националните органи са тези, които могат да решат кои са най-добрите мерки за спекчаване на последствията в контекста на процедурата и директивата за ОВОС. По-настоящем ние адаптираме директивата за вятърна енергия. Там може би ще бъдат изброени и мерки за смекчаване, които могат да бъдат приложени. Ние се придържаме към принципа на комисията по-добри резултати и по-добро изпълнение. Отделните случаи на лошо изпълнение според нас не са приоритетни. В някои случаи е, съобщението всъщност насърчава отправилите такива запитвания да ги отправят към националните си органи. Накрая нека кажа, че ние водим диалог с датските власти по няколко въпроса, свързани с директивата за местообитанията, най-вече за управлението на Натура 2000, както и строго защитените видове. Последният диалог се проведе през октомври тази година. Заключенията ще бъдат изпълнени. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Алгин. Благодаря за това, че вие представихте тази петиция. Аз съм проследила изграждането на много е, ветротурбини в Дания, но специално с този случай не съм запозната. Отговорът на комисията беше много добър, обаче може би е добре да се уверим, че ще получим отговорите, които изисква вносителят на петицията или вносителите на петицията по-скоро. Извинете ме, има технически проблем. Не чуваме превода. Не чуваме превода. Сега вече го чуваме. Добре. Окей. Да, аз мисля, че трябва да оставим петицията отворена, защото информацията, с която разполагаме, налага това. Може би е добре да помолим за разискване ЕМВИ, Комисията по околна среда, или да получим конкретен отговор от компетентните органи от Дания, защото тези разпоредби са много важни за нас, разпоредбите свързани с опазването на природата. Ние не бихме искали да ги неглижираме, искаме тяхното отговорно спазване и датското правителство трябва да предостави отговор на това. Комисията със сигурност го посочва, но все пак ние бихме искали експлицитно да получим отговор. Благодаря. Благодаря ви, господин Питер Яр. Вие сте съгласен. Чудесно. В такъв случай, за да приключим дебата, давам две минути на вносителя. Е, der er ikke undersøgt alternativer for den, de vindmøller, der er sat op. не бяха проучени альтернативи за тези ветротурбини. Ние с 100% сигурно знаем, че има такива прилепи, обаче не можем да влезем в този терен, защото той е частен. Не бяха изслушани учените, не бяха изготвени планове, изобщо не беше извършена никаква проучвателна работа на място – не са спазени директивата и насоките на Европейския съюз. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря на вносителя за това, че дойде лично. След като го чухме и чухме и комисията, председателството, както и двама от членовете на нашата комисия, предложението на председателството е да оставим петицията отворена и да помолим комисията за актуализирани насоки. След като ги имаме, ще знаем как да сме сигурни, че се изпълняват най-добре директивите за местообитанията и за птиците. И това, което помоли госпожа Алке, ние ще пишем и до датските власти. И тъй, много ви благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Петиция 0255-2019 от граждани с испанско гражданство от името на Обединената левица на Кантабрия относно евентуални нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за минодел в Кантабрия. Тук ли е вносителя? Чудесно! разполагате с 5 минути, за да си представите петицията. Заповядайте. Здравейте! Много благодаря за тази възможност да говоря по въпрос, който много ни притеснява в Кантабрия. Това е автономна област в Северна Испания, в която в две от общините се извършват мини проекти, свързани с миното дело, още от 1995 година. Може би трябва да обясня каква е предисторията. В Кантабрия до март 2003 година продължиха мините дейности. Същевременно нямаше ефективен надзор от среда от страна на администрацията. Ние смятаме, че би трябвало да се има предвид, че Слансе, сторела, Вега и други общини са засегнати от тези проекти. Това, което за нас е важно е опазването на културното наследство. Това е наследство, което е под закрилата на ЮНЕСКО, например – пещерата Алтамира. Нарушени са също така и членове от съответните директиви, както и законодателството на ООН, свързано с опасването на културното наследство. Има и един чисто законодателен аспект. Подобни дейности не се опират на законовите норми. Още 2003 година се реши, че такива дейности са остарели и противозаконни. Въпреки това в Кантабрия не се извършва съответното разследване, както би го изисквал закона. Освен това, не са описани категориите почви, които са включени в проекта. 2007 година правителството на Кантабрия реши, че ще даде възможности за лицензи на чуждестранни компании, като това се случи докато парламента ратифицираше СЕТА. След няколко месеца СЕТА беше одобрена. Що се отнася до економическите и трудови въпроси, ние смятаме също, че те са пренебрегнати, защото има непропорционалност по отношение на работните места. 2003 година имаше 400 работници заети в миното дело, а днес се произвежда половината от това количество, но има 4 до 5 пъти повече заети, въпреки напредването в технология. Миното дело, както беше доказано, се отразява зле и на други стопански дейности в региона, например селското стопанство, животновътството, туризма. В този случай има две общини, които са засегнати от лиценза даден на Салия. 2000 работни места са застрашени като резултат. Много е важно тук да се прояви чувствителност. Ако с 20% спадне цената на добиваните метали, тогава вече и печалбите са под въпрос. 2008 година имаше такъв спад от повече от 30%, като Световната банка смята, че ще има падане на цената в перспектива до 2030 година. Освен това, не забравяйте, че в Кантабрия ние искаме да защитим обектите от мрежата Натура 2000. И тук има е, видове, които трябва да бъдат опазени. Има 300 видове безгръбначни, които трябва да бъдат опазени. Има и две зони от интерес на общността. Ще спомена горите, както и пещерите. Те са важни и за туризма. Нека ви напомня също така, че има най-различни елементи на проекта, които са добре познати. Например, инфраструктурата, която е необходима за тези сондажни и проучвателни дейности както и енергийната цена на сондажната дейност. Да не говорим за химикалите, които се използват при проучването. Уважаеми дами и господа, не може да се позволи да бъдат застрашени нашите економически, културни, исторически обекти. Благодаря. Сега давам думата на комисията от отдела по околна среда Хосе Мария Мартин. Благодаря ви, госпожо председател. Ще отговоря съвсем по простичък начин, не специализиран. Европейската комисия проучи фактите, изложени петицията в светлината на европейското законодателство. Когато националното законодателство или регионалното законодателство не е относимо. Нито говорим за един проект и факти, които са свързани с предоставяне на разрешително за проучвателна дейност за миннодобивната промишленост. Целта е да бъдат открити евентуални находища на цинк в зоната и е необходимо да бъдат получени качествени данни за това, кой може в бъдеще да обоснове необходимостта от един евентуален проект в минодобивната сфера. За момента проектът е на най-начален етап – Искам да обясня кои са разпоредбите в общностното законодателство, включително и директивата за оценката на въздействие върху околната среда. Искаме да ви информираме, че тази директива въвежда редица задължения, свързани с обектите, които са внесени в списъците на ОНЕ. Т.е. Има специални две приложения към директивата, които са посветени на тези обекти. За проекти от първо приложение Европейската комисия вменява като задължение да се извърши специална оценка на въздействието върху околната среда, защото се смята, че тези проекти могат да имат особено силно въздействие върху околната среда. От предоставената документация става ясно, че представения проект не влиза в проектите, изброени в първо приложение. Може да се обмисли дали се вписва този проект във второ приложение – за това приложение Европейската комисия предвижда незабавни действия, но оставя също така значителна гъвкавост на държавите членки. Техните компетентни органи трябва да определят дали даден проект може да има въздействие върху околната среда и това определен или скрининг, както е по-известно това, не се основа върху един произволен процес, но се основава върху прагови стойности или може да бъде направено конкретно проучване за всеки отделен проект въз основа на критериите в трето приложение на тази директива, включително и що се отнася до въздействието върху околната среда. Казва се, че това е един проект посветен на проучвателна дейност. В приложение 2 на директивата изброява проектите, които подлежат на определени критерии, защото са свързани с дълбоко пробиване на земята. С дълбоко сондиране на земята. И този проект, съответно, вече възоснова на допълнителен анализ, може да бъде отнесен или не към второ приложение. Трябва да се знае каква ще бъде дълбочината на сундирането в рамките на този проект. За това е важно да се установи дали такъв проект включва сундиране на земята на определена дълбочина. И, както вече казах, възоснова на трето приложение този проект, както установихме, следва да подлежи на оценка на въздействието на околната среда. Както вече стана дума този следобед, директивата предвижда механизъм за преразглеждане и преглед, преди всичко по административен, но също и по съдебен начин на всички актове, действия и решения в контекста на извършвана оценка на въздействието върху околната среда. Тоест има механизъм, който предвижда успорване на правната или техническа обоснованост на даден проект, включително екологичната обоснованост. Редица неправителствени организации са подали искове в испански съдилища във връзка с категоризацията на почвите, засегнати от този проект. Накрая искам да посоча, че що се отнася до приложението на практика на екологичните директиви, включително и тези за местообитанията и водите, че те гарантират защитата на местообитанията и биологичните видове, които могат да бъдат засегнати от определен проект. Комисията също така публикува насоки, свързани с проекти за добив, за също така кариери за добив на камъни или други материали. По-настоящем Предмет на тази петиция е един проект за проучвателна дейност, а не за минодобивна промишленост. При и при това, разбира се, инвеститорът, който иска да извърши този проект, трябва да внесе молба свързана с оценка на въздействието на околната среда. Благодаря ви. Сега членовете на парламентарната комисия по петициите има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на вносителя. Преди всичко за това, че бяха предоставени данни които не ми бяха известни. Но наистина, след като изслушах комисията, в което председател на комисията говореше за това, че става дума за проучвателна, а не минодобивна дейност. Смятам, че не е добре да се подават сигнали, които нямат реално основание – това може да застраши един проект, който в крайна сметка ще доведе до работни места и благосъстояние в региона. Но разбира се, трябва да мислим не само за създаването на работни места и економически растеж, но и околната среда. Затова в Народната партия винаги сме защитавали екологичната устойчивост но разбира се, също така трябва да мислим и за економическата устойчивост. В крайна сметка, смятаме, че комисията е тази, която трябва да бди за правната устойчивост, екологичната устойчивост и създаването на работни места. Всички тези аспекти. В конкретния случай става дума само за проучвателна дейността. Тоест, се проучва дали ще е възможно да се извършва миннодобивна дейност. Затова смятаме, че е добре да се изясни този въпрос, за да могат всички да бъдат спокойни и също така да се гарантира екологичната устойчивост. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Госпожа Жданока има думата. И аз искам да благодаря на вносителя, защото е много важно на ранен етап да се повишава информираността на всички заинтересовани. Ние наскоро разбрахме за това какви последици може да има минодобивната дейност в Галиция, в други региони на Испания, всъщност също и в други държави член, членки. Това, което е важно в този случай – е, че част от въздействието върху природата и местообитанията е от значение, но както и вносителя, също така става дума за една територия, която е важна и от гледна точка на историческото наследство. Става дума за списък за културното наследство на ЮНЕСКО неизбежно, е, ако един проект от минолюбимата промишленост ще е толкова близо до обект на ЮНЕСКО. Това е тревожно. За това искам да помоля комисията да не се ограничава само с проучване на въздействието върху околната среда, но също и върху обектите на ЮНЕСКО, които са разположени на територии близки до този проект. Благодаря. Сега следващия оратор. Благодаря. Благодаря и аз на вносител. От групата на социалисти и демократите бихме искали да се запази отворена тази петиция, както каза колегата от НП. Трябва да анализираме фактите, и единият от начините за това е да изпратим писмо до представителството на Испания в Европейския съюз, да попитаме за тяхното становище по петицията и да изясним някои все още неясни въпроси. И след това можем да се върнем към този въпрос, да обмислим кои са следващите стъпки и какво още допълнително трябва да бъде разяснено. Сега Вносителят има отново думата за две минути. Благодаря отново. Благодаря на различните политически групи за тяхната позиция. Съгласен съм с вас, че е необходимо е да се гарантира екологичната устойчивост и економическата устойчивост. Тук съм съгласен с вас. Има много млади хора, които трябваше да напуснат Кантабрия точно поради лошата економическа ситуация – И отново, ние мислим не само от гледна точка на екологията, но също и от гледна точка на економиката, от гледна точка на работните места, от гледна точка на културно-историческото наследство. Ако е необходимо, вие може да посетите този регион, може да срещнете с сегашното правителство на региона Кантабрия. Дали те спазват всичките норми в областта на опазването на околната среда и ако не, да го направят. Благодаря ви. И след като изслушахме вносителя, комисията, която много ясно се произнесе членовете на парламентарната комисия, председателството предлага да се запази тази петиция отворена и да се изпрати писмо до компетентния испански орган. Това е регионалното правителство на Кантабрия в случай и да кажем, че искаме да получим повече информация за това, за какъв точно вид сундиране става дума, дали този проект попада в обхвата на второ приложение към директивата, в светлината на това, което ни каза Европейската комисия. И за да можем да продължим обсъждането Искаме да получим обяснения за това, което вече днес обсъждахме, за да можем отново да се върнем към тази петиция. Много благодаря на вносителите. Сега преминаваме към петиция 0560 от 2019 година, внесен от Тимоте Галабер с френско гражданство от името на Фейросен относно въвеждането на данък върху авиационното гориво за полетите в рамките на Съюза. Вносител е тук. Вносителите имат общо 5 минути за представяне петицията и ще имате после 2 минути заключително изказване. За това заповядайте. Muchas gracias, señora presidente. Uh, dear MEPs, благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати. Много ви благодаря. Аз представлявам инициативата от името на Феорусин, като е много хубаво, че днес в деня, когато съм тук, в Мадрид започва работата на КОП 25. Ние искаме в Европейския съюз да се въведе данък върху авиационното гориво керосин, защото полетите замърсяват най-много, а също времено те се възползват от редица по-благоприятни условия. Е, въпреки, че авиационните емисии са само 3,6% от всички емисии на со 2 ние трябва да намаляваме своите емисии с по 10% всяка година, за да можем да спасим климата през следващите 5 години, както може да видите тук, авиационните емисии ще се увеличат с 26,3%. Но това може да бъде спряно. Тези емисии се увеличават именно защото не са обложени с данък. И защото всички биват насърчавани да летят, вместо да пътуват с влак дори на къси разстояния. Както е, виждате от слайда, нито една държава членка не е обложия с данък керосина. Е, всъщност само 6 държави членки са въвели минимални изисквания, но Обединеното кралство, Швеция и останалите 6 държави е, го правят. И всъщност ето защо тези полети са толкова абсурдно ефтини. Имам приятел, който е, летя от Франкфурт до Лисабон за 10 евро. Мога да дам и други примери. Разбира се, вие може би сте чули, че не е възможно законово да се обложи с дана керосина, но това не е вярно. Това е направено в САЩ, например, и в други държави. Дори в Либия, следователно, керосина може да бъде обложен с данък. И сега ще дам думата на моя приятел Нико. Почитаеми членове на Европейския парламент, аз също искам да ви благодаря за това, че сте тук. Искам да представя и това, което се надявам да бъде европейска законодателна норма в бъдеще – Нека ви попитам, има ли човек, който да не обича да пътува до нови места? Наистина, е, всъщност летенето е една от най-ефтините и бързи форми на транспорт, но доскоро ние не знаехме колко е вредно то за околната среда. Разбира се, не трябва да има нереалистични искания, които само биха затруднили нашите институции. Аз може би съм млад, може би съм идеалист, но това не значи, че ни липсва прагматизъм. Необходимо е да работим за качеството на живота на всички 28 държави и членки. Облагането на керосина е императив това е инициатива, която може да има много добро економическо отражение. Защото в противен случай ние говорим за изкривяване на конкуренцията и това е нещо, което вреди на потребителите. Би трябвало да има данъчно облагане и на други видове транспорт. Е, всъщност, Европейския съюз може да събере над 8 милиарда евро годишно само чрез облагането с данък на полетите на къси разстояния и керосина, който се използва. Ето защо ние искаме да се въведе прогресивно данъчно облагане на керосина, като има намаляване на данъка, колкото по-дълга е отсечката. Вземащите политически решения трябва да решават в наши дни дали да правят реформи или да се подадат на инерцията. Нашето задължение е да направим правилния избор и за това се обръщам към вас днес. Благодаря ви за представенето. Сега ще дам думата на представителя на комисията Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. На първо място трябва да кажа, че тази петиция е на тема, по която Европейската комисия има право да предлага законодателство – и всъщност Европейската комисия има намерение като първа стъпка да направи своите проучвания, да изработи и оценка на въздействието, за да се види какво е данъчното облагане на сектора въздухоплаване, както и други сектори. Ние получихме искания от 7 държави членки да се проучи възможността за ценообразуването в въздухоплаването. Това са най-вече инициативи от държавите членки, най-различни предложения, някои от тях стига до облагане на керосина. Но за мен проблемът е следният. Тази петиция вече е разглеждана – освен това, тя е абсолютно същата като предходна петиция, представена от същия вносител преди два месеца през март всъщност 2019 година. Така че според нас тук има повторение работата по предходната петиция в момента продължава като е необходимо за гражданската инициатива да се съберат 1 милион подписи до 10 май 2020 година. Разбира се, предмета на петицията е наистина актуален. Ние работим по бъдещи законодателни предложения, но чисто Процесуално не виждам какъв е предмета на петицията, след като тя е повторение на предходна. Разбрах ли правилно, че в момента тече процедурата по събирането на 1 милион подписа? Работата, както казах, вече е в ход. Още през септември 2019 година ние сме изпратили документация до държавите членки, като отговорът ни е, че през март 2019 година ние сме получили Европейска гражданска инициатива от същото лице на същата тема. Тази инициатива и въпросната петиция съдържат един и същи текст – След това може да прочетете. Комисията регистрира инициативата на 10 май 2019 година. Фактът, че инициативата е регистрирана, означава, че комисията е изчела, че тя не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията и да представи предложение за правен акт на Съюза. До 10 май 2020 година Организаторите на инициативата ще имат възможността да съберат 1 милион подписи, като в поне 7 държави трябва да бъдат постигнати определени минимални прагове. В случай, че необходимият брой подписи бъде събран, комисията следва да реши дали да представи или не предложение за законодателство в тази насока. Комисията следователно е на мнение, че Петицията е повторение на текущо искане за разглеждане на законодателството в ЕС. Благодаря, благодаря ви, че сте тук. Мисля, че беше важно да чуем обяснението на комисията. Неведнъж комисията ни е пренебрегвала по тази тема, а от това страдат гражданите. Всички сме изправени пред едни и същи проблеми, когато се срещаме с младите хора и ги питаме, искате ли да летите на такива ниски цени? Да, те искат, но разбира се, за това се заплаща. защото въздухоплаването е субсидирано в много големи мащаби. Следователно, ние трябва да помислим дали не можем да въведем такова облагане на керосина. Ние разглеждаме това и в рамките на ECI. Но разбира се, ние трябва да подходим сериозно. Благодаря, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на вносителя за неговото присъствие, за това, че се е организирал тази петиция ни напомня и за започването на срещата на КОП-25 в Мадрид. Вие предлагате да се въведе данък върху авиационното гориво в, за полети в Европейския съюз. Разбира се, аз трябва да се водя от нашата политическа отговорност като група и делегация. Комисията предложи своя зелен курс, друг подход към енергетиката. Интересуваме дали се мисли и за полети, които не са само в рамките на Европейския съюз, за да няма нелояна конкуренция. Така или иначе трябва да се мине през регламент. Освен това ме интересува процедурата. Имаме Европейска гражданска инициатива, но имаме и петицията. Това са две различни права на европейските граждани. От една страна имаме граждани, които са се мобилизирали в рамките на инициативата и събират подписи, но аз настоявам комисията да запази петицията отворена. Благодаря. Господин Ларутуро е следващият. Благодаря ви, госпожо председател. Трудно е името ми за произнасяне. Наистина Казвам се Пиер Ларутору. Аз бях докладчик в Сянка за бюджета за 2020 година. Работя и в Комисията по транспорт. Работим и по бюджета за 2021 година. Мога да ви кажа, че за пете групи, които гласуваха бюджета за 2020 година, основният въпрос беше откъде да намерим повече ресурси, защото сега ние предлагаме зеления курс, но трябва да го подплатим с средства и разбира се, данъците не са единственото решение, но това е най-бързия и мигновен начин. Както чухме, този данък ще донесе 8 милиарда евро всяка година. Дори тези от нас с скромни възможности могат да заплатят билет, в който да се включва този данък за керосин. Моите колеги от пете групи, които работиха по бюджета, смятат, че е важно, защото климатичните проблеми са големи. В Страсбург, например, ние запазихме едноминутно мълчание, ако си спомняте, на една от пленарните сесии за мъжете и жените загубили живота си по време на наводненията в Испания. Имаше бедствия и в Япония, и на други места. Мината седмица полския министр на околната среда също постави въпросите за климата в Полша, например ужасните проблеми с сушата през лятото – Всъщност гражданите във всички европейски държави имат желание да се реагира, не само да се казва планетата гори, не трябва нещо да се направи, да намалим през следващите 10 години емисиите от СО2 на половина. И разбира се, въпросът е откъде да намерим пари и как да го направим – Въпросът за парите е от основно значение. Сметната палата, Европейската сметна палата, ни казва, че за това ще са необходими по 100 000 милиарда годишно. И след като този данък ще допринесе с 8 милиарда, ние не можем да се откажем с лека ръка от него. Освен това, вие, колега Мари Пиер, си спомняте, че ние зададохме въпроса как можем не след 20 години, но след една или две да осигурим тези милиарди, как да разработим бюджета и ето Тимоте предложи тази такса върху керосина. Разбира се, това е нещо, което е важно и за най-младите, и за по-възрастните. Имаме и бившия директор, който завеждаше отдела по околна среда на Европейската комисия, който също се отнесе много сериозно. Разбира се, имаме лобито на въздухоплаването, но тук вече опираме до климата – Същевременно всеки работник, всеки служител, всеки селянин в нашите страни заплаща данък. Например, като за да караш колата си плащаш по 60 евроцента данък на всеки литър. Как можем тогава да сравняваме с това нулево данъчно облагане на авиационното гориво? Има такса върху керосина в Япония, в САЩ, дори в Саудитска Арабия. Разбира се, преди 5 години хората се смееха, ако им кажеш, че ще облагаш данък Google или Амазон, но сега вече никой не го приема за толкова смешно – така че, според мен, и като економист, и като член на Комисията по бюджети, бих казал, един такъв данък е много добра идея. Не може да е единствения инструмент, но е добър инструмент. Освен това, хората не е необходимо непрекъснато да летят, могат да отидат в вакансия и в собствената си страна, а не на 3000 км. Необходимо е да се намали летенето, да се намали, CO2 и да се намерят собствени ресурси. Както виждате, и трите цели са обслужени. Като разбира се, когато освобождаваме ресурс, ние създаваме и работни места. От комисия Енви и комисията по транспорт също може да се поиска отговор, колкото се може по-бързо Госпожа фон дер Лайен каза, че ще е готова с зеления курс в първите 100 дни. Благодаря. Благодаря ви, господин Ларутору. Госпожа Кирхен Дарлинг. Um, um, благодаря ви. Искам и аз да благодаря на вносителя. Мисля, че първото, което ще кажа е следното. Всички през последната година бяхме впечатлени от това как младите хора цяла Европа предлагат конкретни идеи в областта на противодействието на промяната в климата. И това е един свързан с практиката пример как може да бъде подкрепен и думата в, в полза на действия за противодействие на промяната на климата с дела. И не става дума само за започналата в Мадрид среща, посветена на климата. Ние виждаме, че все повече се говори за това, че ние сме в извънредна ситуация, свързана с климата прията беше и резолюция на Европейския парламент в тази насока, но трябва да приемем конкретни стъпки, защото става дума за извънредна ситуация. В началото на 25-та конференция на страните в Мадрид Антонио Гутиерш говореше за това колко малко конкретни действия се предлагат в сравнение с всичките думи наистина в рамките на няколко часа ще стигнем до момента, от който няма да има връщане назад. и разбира се, необходимо е да се преразгледа директивата за данчно облагане на енергийните източници. Наистина, тази директива не е успех, най-меко казано, на европейското законодателство. Ние знаем за новия екологосообразен курс, известен на английското като Green Deal. И още две неща ще кажа. Първо, аз живея на остров. И въпреки, че сме свързани с влакове, понякога нито фериботите, нито влаковете не работят. И мисля, че трябва да насърчаваме хората да пътуват, да посещават други страни. И данъчната система трябва да направи чистите видове транспорта по-достъпни ценово. Но също така, нека да не забравяме за основния принцип – замърсителят плаща – също така трябва да се въведат данъци за онези, които често летят. Защото има хора, които пътуват веднъж в годината, но има хора, които пътуват няколко пъти в месеца или дори в седмицата, основно по работа. Трябва да гарантираме това, да не лишим хората от възможност да се срещат с други хора, да виждат нови страни, да се запознават с нови култури. Смятам, че това предложение трябва да получи зелена светлина. Съжалявам, че комисията не говореше по същество, говореше само чисто процедурно, защото когато беше започната тази инициатива на гражданите, идеята не беше да бъде отрязан Европейския парламент и комисията по петицията от този процес. Мисля, че трябва да говорим по същество за това какво смята Европейската комисия за предложенията на седемте държави членки как ние в Европейския парламент можем да бъдем движеща сила. Ние, социалисти-демократите, сме сред инициаторите и искаме да препоръчаме на комисията по транспорта и други комисии, например по околната среда, да разгледат тази петиция и да обмислят какво трябва да случи в областта на европейското законодателство. Председателката, изчерпали сме списъка на ораторите. Всъщност вече петицията беше изпратена до Комисия по околна среда и транспорта. Две минути имат на разположение вносителите. Много ви благодаря, уважаема госпожо председател. Искам да благодаря на представителя на комисията и на депутатите в Европейския парламент за това, че ни защитихте и ни предоставихте много конструктивни отзиви. Само два аспекта, свързани с изказването на комисията. Ние сме наясно с приоритетите на комисията фон Но като граждани Европейския съюз Имаме правото да се борим за това, което смятаме за правилно, за това, което смятаме, че трябва да се промени в политиката на Европейския съюз и държавите членки. Смятаме, че данъка върху керосина е начин да се реши проблема с един от сериозните външни фактори в Европейския съюз. Защото това е един външен фактор, който създава проблеми и днес, но и за бъдещите поколения. А ние можем в момента да решим този проблем. Ние искаме да предоставим конструктивна помощ на всички, които ще приемат нашата помощ и нашата инициатива. Готови сме да работим с Европейската комисия, Европейския парламент, за да може да се реализира този нов екологосъобразен курс. И става дума не само за положително въздействие върху околната среда, но и положителни последици в социалната, економическа сфера. По този начин ще се увеличат ресурсите, които ще позволят на хората да повишат качеството си на живота. Ще могат да бъдат създадени нови работни места, което ще направи нашия съюз по-силен приканваме всички да продължат диалога с нас за това как можем да подобрим ситуацията и благодарим на всички за техните отзиви и коментари. Много ви благодаря. И така, предложението да оставим петицията отворена и да отчете, че Процесът, свързан с Европейската инициатива на гражданите, продължава. Така че това е решението. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Жданов. Сега преминаваме към 12-та точка. Петиция 915 от 2015 година, внесен от Хосе Ортега Ортега с испанско гражданство от името на Федерацията на Сдруженията на рибарите – от област Валенсия срещу новата политика относно изхвърлянето на улов, което задължава рибарите да разтоварват целия си улов. Вносител ще си разделите ли времето? Имате като цялно разположение 5 минути и може да ги разпределите както искате. И след това накрая ще имате 2 минути заключително изказване. Добре дошли, имате думата, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви, че ни поканихте да се изкажем. Внася, внася се тази петиция от името на Федерацията на Струженията на рибарите на област Валенсия. А също така Федерацията на Сдружението Ралибарите от Мурсия се присъединява към тази петиция. Става дума за законодателството на Европейския съюз. Извинете, каза председателката, четете много бързо и е много сложно за преводачите да ви превежда. Това моля, говорете бавно, така че всички да могат да ви разберат. Петицията иска да бъдат заличени всички правни норми на европейското законодателство, свързани с изхвърлянето на улова и задължението за разтоварване на целия улов. Това се отнася и до делегирания акт, който задава план за изхвърления улов в Средиземно море – Както вече казах, тази петиция беше внесена през 2015 година, беше проведен парламентарен дебат поне през 2017 година и Очакваме да бъде анализирано законодателството и да бъде изменено в насоката, в която искаме това да, бъде стан... да, това да стане. Извинете бих искал да говоря за отговора, който получих на миналото заседание, на което присъствах от Европейската комисия. Аз казах, че производителите на рибено брашно и масло предлагаха 3 цента за тон риба, която иначе би била изхвърлена, ако не беше това законодателство за региона на Средиземно море, това означава, че това води до улов на млади екземпляри, които не подлежат на улов. И според мен целта е да се създаде една търговска верига – нещо, което е абсолютно забранено. Сега Европейската комисия предлага да има цена за младите екземпляри, цена, която да бъде достатъчно изгодна. Обаче рибарите са достатъчно опитни, за да знаят за какво става дума. за да може да бъдат продадени тези екземпляри, тази цена трябва да бъде е, приемлива. Има забрана в европейското законодателство за създаване на пазар на рибите, които би трябвало да бъдат изхвърлени, защото представляват твърде малки или твърде млади екземпляри. И всъщност в момента се предлага рибарите да продават такива екземпляри. Смятаме, че това не е разумно. Трябва европейските институции да отчитат, е, че те задават правни норми, които противоречат на съображенията за опазване на околната среда. Това особено въжи в контекста на промяната в климата. Необходимо е Европейската комисия да докаже, че ще въвежда норми, които са в полза на околната среда, а не в полза на транснационалните компании. Това е, което молим не само ние, вносителите на петицията, но и всички, които смятаме, че можем да вярваме в демокрацията, всички, които смятаме, че природата, която в продължение на хиляди години се грижила за нас, трябва сега да получава грижи от нас включително и от гледна точка на законодателството, което се приема. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия госпожа Размусен, генерална дирекция морска политика. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да заявя, че реформата на общата политика в областта на рибавството или опор – цели постепенно да се прекрати практиката на изхвърляне на нежелания улов чрез задължение за разтоварване на сушата. Целта е да се подобри поведението на рибарите в това отношение. Това е един от компонентите, който цели да се гарантира дългосрочен устойчив риболов в водите на Европейския съюз. Нещо, което е от полза за рибарите, крайбрежните общности и околната среда. Темата остава важна, както стана ясно и от изслушването, което още се състоя по тази тема в рамките на Комисията по рибното стопанство на Европейския парламент. Стана ясно, че е необходимо да се предприемат мерки – да бъде успешно реализирано задължението за забрана на изхвърлянето на улова. Това задължение обхваща всички видове риболов с търговска цел в европейските води, но също и за европейските кораби които извършват риболов в открито море. Целта е да се подобри управлението на рибните ресурси и практиката на риболова. Искаме да се премине към система, при която се регистрира целият улов. Едва преди 11 месеца влезе в сила регламента за задължен за разтоварване на суша, така че още много рано да се дава оценка на това как той се реализира на практиката. Това отговори комисията през 2016 година петиционера. Комисията много внимателно следи изпълнението на задължението за разтоварване на суша на цели улова. В своето съобщение за ситуацията с общата политика в областта на рибарството, комисията информира съвета и парламента за актуалната ситуация всяка година. Комисията поставя акцент върху ролята на пазара и възможностите за продажба на нежелани улов, за което говореше вносителя – Имаше през юни тази година семинар за предизвикателствата и етапите на изпълнението, а също така и контрол и гарантирането на изпълнението. По време на този семинар и други изяви бяха представени различни заинтересовани страни, включително представители на отрасъла и неправителствените организации, консултативните комитети, комитети извинете, извинете учените и Европейската агенция за контрол върху риболова. Благодарение на това беше създадено общо разбиране на задължението за разтоварване на суша и възможните подходи. В заключение на семинара беше, че успешното изпълнение на задължение за разтоварване на суша – зависи от значителна промяна от практиката на риболова, реалното гарантиране изпълнението на задължението, така че да бъде обхванат цели улов и значително да бъде намален нежелани улов. Комисията работи с държавите членки, консултативните комитети, Европейската агенция за контрол върху риболови, учените, за да може наистина реално да се прилага задължени за разтоварване на сушата. Консултативните комитети, в които са представени и отрасли неправителствените организации, имат изключително важна роля. Ние виждаме, че нараства броя на препоръките от 56 преди две години. Сега имаме 74. Това показва колко е активна ролята на тези консултативни комитети. Що се отнася до европейската подкрепа за пълното изпълнение на задължени за разтоварване на суша, през юни комисията прие решение за фонда за морско дело и рибарство след 2020 година. Чрез подпомагане на инвестиции в селективни съоръжения за риболов, подобряване на инфраструктурата и продажбата на нежелания улов, комисията постави акцент върху необходимостта от по-добър контрол и гарантиране на изпълнението на задължението за разтоварване на суша. Това означава, че държавите членки трябва да подобрят мерките за контрол, и изпълнението на сложението за разтоварване на суша. Комисията в момента води консултации за възможностите за риболов за следващата година. Комисията констатира обща липса на съответствие, нещо, което е влушава председателката. Дали бихте могли да, да вече да приключите? Защото Преводачи са на разположение само до 6.30. Имаме още точка от дневния ред. В неотдавдашното си предложение от май 2018 година комисията предлага задължителното използване на камери за вътрешна сигурност. Искам също да подчертая колко е важна ролята на ЕВКА през април 2018 година. Заедно с държавите членки бяха оповестени насоки за една такава система. Този документ може да се използва от държавите членки за техните задължения по разтоварване на сушата на олова. Искам а, да продължа, съжалявам, госпожо председател, ще спомена новия регламент за технически мерки от август 2018 година. Той включва разпоредби, един по-регионално ориентиран подход, що се отнася до задължението за разтоварване на сушата. По принцип, Идеята е да се работи с оглед на резултатите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз исках на първо място да благодаря на вносителите за това, че споделят своите тревоги с тази комисия по петиции. Няма спор за това, че задължението за разтоварване на целия улов е нещо ново. Ние в Европейския парламент много отблизо следим изпълнението и в Комисията по рибарство. Тази мярка беше спорна. Идеята беше да няма нежелан улов – но ние имаме данните на ФАО, около 25% от улова беше предмет на изхвърляне. Много от политическите групи, както и моята на ЕНП, не беше особено ентусиазирана относно тази нова мярка. сега. Този следобед в Комисията по риболов също се разгледаха мерките и добрите практики при разтоварването на сушата на целия улов. Имаше експерти по рибарство от целия Европейски съюз. Те говориха за проблемите с изхвърлянето на улов. Миналият месец януари също говорихме по тази тема. Тя е много сложна. Трябва да се търсят начини самите норми да станат по-гъвкави, да се види дали не може да се въведе някаква постепенност. Това е много сложна тема. Тя засяга квотите, засяга селективността на риболовните съоръжения, засяга начините ни на потребление – И когато има видове, които не могат да бъдат изхвърлени, но трябва да ги разтовариш на сушата, в крайна сметка ти ще се откажеш да извършваш риболов. Имаме и други механизми по член 15, но аз смятам, че това задължение за разтоварване на целия улов е много трудно за изпълнение. Е, създава повече проблеми, отколкото решава. Ето този следобед в другата комисия говорихме за по-селективните риболовни съоръжения, за използването на квоти. Всичко това е много трудно и си даваме сметка за трудността. Това беше революционна норма, но тя не отчете факта, че рибарството в Европа не е рибарство само на един вид. И една такава норма може всъщност да доведе до неговия край. Но може би добрата новина е, че има финансиране, за да може да има по-селективни риболовни уреди и да имаме повече от желания улов. Иначе общата норма по регламента и скоро приключваме следната. По принцип екземплярите, които са маломерни, не могат да бъдат изхвърлени, но те могат да бъдат използвани за рибно брашно, рибно масло. Тези маломерни морски организми обаче не могат да бъдат използвани в търговската мрежа за пряка човешка консумация. Това гласи член 15. Ще приключа до тук. Много ви благодаря. Ще дам думата на вносителя, но само за една минута, защото не ми се иска да остана във вносителя от Кипър, който е дошъл тук, без превод. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Както вече се каза, не бива да има изхвърляне на улов, но имаме маломерни морски организми, които са по 3 см и това наистина вече е прахосване. Що се отнася до търговската мрежа, мисля, че регламента от 2013 година е нарушен в член 2, параграф 3 маломерните морски организми трябва да бъдат контролирани. Ние имаме тази гаранция. Благодаря, че ни слушахте. Много ви благодаря и аз. Чухме ви и вас и Европейската комисия и членовете на комисията. Тази петиция предлагам да остане отворена и поради това, което колегата Милиан обясни, ние ще изпратим нова информация на комисията по рибарство, за да може да ни даде информация. Очевидно в тази комисия същия следобед вие сте разглеждали точно тази тема. Е, ще помолим Европейската комисия да ни прати писменно информацията, която представи днес тук, така че е, до нея да имат е, достъп и колегите, които днес не можаха да я чуят. Сега сме на 13-та точка, само 11 минути ни остават с превод. Последващи действия след констативното посещение в Амагуста, петиция 733 от 2004 година. Вносителят присъства. Пет минути имате. Заповядайте. You, the... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на Комисията по петиции за това, че отново ми дават възможност да ви уведомя за това какво се случва в Амагуста и Кипър до ден днешен. През август 1974 година ние трябваше да напуснем дома си, защото турските войски напредваха. Турция и до ден днешен взема 56% от територията на Кипър. На 4000 воени са разположени на наша територия, като се упражнява контрол на цялата окупирана територия – целият Кипър се, при, се присъедини към Европейския съюз 2004 година, но зоните на контрол на турската армия са с суспендирано членство. Тук виждате буферната зона в средата, виждате къде е Фамагуста на източното крайбрежие. Е, след превземането на Фамагуста, голяма част от града, най-вече частта Вароша, около 6,5 квадратни километра, беше отцепена и поставена под контрола на турските воени. В продължение на две години тя беше систематично плячкосвана от турската армия, като е, откраднатите стоки е, бяха откарани в Турция, продадени на търг. времено тази територия си остава под е, турски контрол и до днес и това е наистина европейски анахронизъм, както всички форми на окупация и посягане на основните права. Нека ви напомня също така, че кипърците са все още лишени от техните основни права. Ние говорим за европейски граждани, които не могат да упражнят основните си права. На тази карта в синьо Е, виждате оградената отцепена зона на Фамагуста. В жълто е буферната зона. Е, виждате също така и мините полета, които и до днес турската армия не желае е, да обезвреди. Отцепената зона е на север от буферната. Ето така изглеждаше Фамагуста преди 1974 година. Както виждате, една много изпълнена с живот туристическа дестинация, космополитна. Вижте я сега. Вижте изоставената окупирана зона, окупираното крайбрежие на Фамагуста – това е авеню демокрация. Така беше изоставено след 45 години. Тук може да видите собствения ми дом, който също е в тази отцепена зона на Фамагуста. Това е интериора на моя бивш дом. Виждате дневната, виждате, че всичко е било ограбено и плячкосано. Това беше коридорът, който водеше към кухнята. Всичко е взето, дори панелите от стените. Имаме резолюцията на съвета за сигурност 550 от 84 година, която изразява загрижеността на съвета заради е, заплахите към Вароша и нейното население. 1992 година имаме резолюция 791. Ние се обърнахме с петиция към Европейския парламент 2004 година. Поискахме нещо съвсем простичко, а именно да се позволи тази част от Фамагуста да бъде върната на нейните законни обитатели, да се позволи на кипърските гърци и турци да преодолее 45 години – разделение. Това искаме ние. След тази петиция последваха две мисии за установяване на факти 2007 и 2018 година, които и излязоха с препоръки относно политически и економически санкции, които да се наложат на Турция. Но, за жалост, неодавна е, Турция отново отправи заплахи за презасяването във Вароша. Доста турски министри посетиха зоната. Това е техният и наречен външен министр от псевдодържавата на Север. Това е тъй наречения им министр-председател, а това е външния министр на Турция, който призна, че в Амагуста се работи по това зоната да бъде превърната в един Лас Вегас на Средиземноморието. Това е зона окупирана от Турция чрез военна сила. Ето защо съвета за сигурност излезе с изявление, в което повтаря своята подкрепа и позиция от предходните резолюции. Това беше част от моето представяне пред вас 2005 година. В декларацията на Шума се казва, че Европа няма да бъде създадена изведнъж или по някакъв план. Но Европа зависи от работата заедно на всички. Това искаме и ние, кипърските гърци и турци, да намерят заедно пътя напред – да намерят пътя да се реши кипърския проблем. Много ви благодаря. Um, Комисията има думата за две минути. Благодаря ви. Комисията отчита доклада на Комисията по петиции на Европейския парламент с оглед на актуалната информация за ситуацията на Фамагусте и града Вароша възоснова на подадената петиция от името на движението на беженците от Фамагоста. Връщането на блокирания район Вароша ще бъде ключов елемент при преговорите за постигане на уреждане на конфликта под егидата на ОНЕ. Европейската комисия запазва своя неотклонен ангажимент за урегулиране, уреждане на проблема с Кипър и очаква да бъдат подновени преговорите с участието на екипа от ООН. Комисията подкрепя необходимите мерки за изграждане на доверие, включително и що се отнася до Вароша. Що се отнася до Турция, то комисията нееднократно е призовавала Турция, включително и последно 14 октомври, да потърси решаване на проблема – в съответствие с принципите, на които е основан Европейския съюз и в съответствие с принципите на ОНЕ. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Крифост, Кристофоро. Προτεραιότητα там που δίνεται στο θέμα μας και εκφράζω πραγματικά τη τεράστια ευγνωμοσύνη μας γιατί αυτή η Επιτροπή στήριξε. Благодаря. Е ние сме много признателни, защото вашата комисия винаги е подкрепила тази тема, която засяга не само жителите на Фамагуста, това е най-вече европейски въпрос. И е, аз е, мисля, че точно това е ролята на европейските институции. Става дума за един град, който е част от европейското семейство. И това е град, който трябва да защитаваме всички. И това престъпление е извършено срещу този град, където хората станаха жертви на турската окупационна армия и на нейните провокации. Всъщност всъщност беше нарушена резолюцията на ООН, но също така и нашите препоръки, които бяха направени след визитата на нашата комисия в Амагуста. Да, наистина тези хора трябва да могат да чуят гласа на Европейския съюз. Не сме съгласни с всичко, което беше казано, но както и да е това, което искаме е, е да остане петицията отворена, за да може да се следи е, борбата тази е, тема, този въпрос трябва да бъде уреден. Има вече 30 години от падането на Берлинската стена. В Амагуста има друга стена, стена изградена от окупационната армия. Ние трябва да се борим, защото това е европейски въпрос и мисля, че няма да постигнем победа, ако не постигнем победа в Амагуста, чието граждани имат право да живеят свобода, както останалите европейски граждани. Господин Пападакис. Съвсем набързо, благодаря ви. Е, след последната визита на нашата комисия в Амагуста през май 2018 година, в която посещение аз очаквах, беше взето решение от Комисията по петициите да бъде препратен въпроса към Европейския съвет, за да се проведе дискусия там. И всъщност целта на този въпрос беше градът Памагуст да неговите граждани да имат равни права с останалите. И до този момент това остава въпроса. Ние Чухме всъщност каква заплаха проистича от турските ръководители и от турския министр на външните работи. Това, което можем да направим като комисия е да препратим въпроса към Европейския съвет, да започнем процедура на дебат, за да се постигнат целите, които ние сме определили. Благодаря. Благодаря ви. Господин Мавридис. Благодаря ви, госпожо председател. Аз няма да съглася. В този случай ще изразя моето огромно разочарование, след като изслушах комисията. След като изслушах комисията, която се изказа, по-скоро изчета изявление преди две минути, ако не знаех това, че през последните две години имаше две посещения с цел установяване на фактите, в Магуста. И както каза колегата господин Пападакис, има препоръка. Нека да се придържаме към фактите. Госпожо председател, не сме през 2004 година. Вносителят имаше смелостта да се обърне към нас като последна инстанция да се реши проблем. Вече сме 2019 година. Тази петиция не е за решаване на целият кипърски проблем. Става дума за фамагуста. Става дума за прилагане на конкретна резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ, за да може законните жители на Фамагуста да могат да се върнат в собственици домове, да си възвърнат собствеността, която вече видяхме. Нека да заявя ясно. Аз смятам, че в Европейския съюз ние сме общество, което е основано върху правила. правила. И едно от тези правила е върховенството на закона. Това е нещо, което е задължително за всички държави членки нарушаването на върховенството на закона в Фамагуста е нарушаване на правата на 500 милиона европейски граждани. Това е нещо, което пряко засяга Европейския парламент. Е, преводът приключва, тъй като е изтекло работното време на преводачите. Пожелаваме ви приятна вечер. Uh, Madam uh, Vice President Mogherini of the European Commission stating that our guideline